Buongiorno a tutti, possiamo cominciare. Добър ден на всички. Е, предлагам да пристъпим към работа в е, нашата комисия. Първо, позволете да привлека вниманието ви към първата точка от дневния ред, приемане на същия. Предполагам, че сера несу... Земи... Предполагам, че вече разполагате с дневния ред, който, който е разпространен. Ако нямате възражение, можем да го, при... да го смятам, считаме за прият. Следва втора точка, съобщение на председателя които исках да направя преди да пристъпим към изслушванията. Първо, позволете да припомна, че тази че утре заседанието ни е в зала 5G3. Моля, вземете със себе си всички документи и вещи, защото тази зала е на разположение, ние наше разположение само за днес. Освен това, на 2 декември, следващия понеделник, от 15 до 18.30 часа часа ще проведем заседание в зала 2Q2 заедно с комисията по екология. По тема ще бъде енергийния пакет и промени на климата. Е, последно съобщение. Позволете да припомня, че на 9 декември в Страсбург от 19 а, от 19 до 21 часа ще проведем заседание, извънредно заседание в зала ВИК 200. А сега Връщам се към дневния ред на днешното заседание. Известно ви е, че ни предстои изслушване на тема е, използване на програмата НЕР 300 и Европейската програма за енергетика за обновление в сектора, в енергийния сектор raggiunti e ringrazio. Поздравявам участниците в заседанието и от името на нашата комисия. Благодаря на онези, които ще говорят. Първо, как ще протече изслушването? Позволете да припомня, че трябва да приключим точно в 11 часа което означава, че трябва да изслушаме всички презентации до тогава. И евентуално да съкратим времето за изказвания, ако има много желаящи да се изкажат. За изслушването то ще протече в три части. Първата част се отнася до програм проекта НЕР 300 в а, сферата на възобновяемите енергоисточници. Втората част е посветена на досегашния опит с НЕР 300 и в третата част ще разгледаме бъдещите възможности и перспективи, предлагани от проекта НЕР 300. Първо, за 10 минути позволете. Il rappresentante della... Che Да дам думата не на Дългат Роза, който всъщност ще ни, би могъл да ни разясни първия път. Господин Дългадо Розо все още не е пристигнал. Затова без бавене ще дам думата а, виждам, че господин Делгадо Роса влиза в залата. Желаете ли веднага да вземете думата? Добре, тогава ви давам думата. И така, господин Делгадо Роза е тук и ще му дам думата веднага за 10 минути. Thank you. My apologies for this. Благодаря, извинявам се за закъснението. Радвам се, че мога да споделя пред вас няколко думи относно програмата НЕР 300. Какво смятам да ви говоря? Точно както ме попитаха, за програма, бе поставен въпроса за програма и европейската. Energy sector. You will understand I come from DG. Разбирате, че аз съм от генерална дирекция Climate Action и uh, така, че ще по по посветя по-голямата част от вниманието си на тази програма. Може би си изпомняте за какво става дума. При програмата НЕРТ тя предоставя финансова подкрепа за иновативни проекти, за иновативни е, енерго, енергоисточници, за улавяне и съхранение на въглерода финансирането от продажбата на 300 милиона квоти, сертификати за като начален резерв. И така бяха продадени като начало 200 милиона квоти и това доведе до милиард и половина евро, които са на наше разположение и така, какво е програмата, е, Европейската енергийна програма за възстановяване? Тя предоставя финансиране на стратегически проекти в областта на енергетиката, като включва различни форми на е, е, електропреносителни мрежи, задържане, улавяне и задържане на въглерода, е, както и тук се предоставят 3,8 милиарда евро. И така, тук го Говорим, разбира се, за намаляване на емисиите на, на е, парникови газове. И тук трябва да с, с, сравним тези програми е, с формите на улавяне и задържане на въглерода. Така че двете програми, програми финансират в е, различни сфери. Ако финансирането на НЕР се е, съчетае с другата програма, бихме могли да намалим финансирането, но все още нямаме съвместно финансирани проекти по двете програми. Да, сега позволете да ви разкажа какъв е резултата от първия крак. През декембър, декември 2012 година комисията предостави над, милиард и 200 милиона евро за 23 иновативни проекта. Те е, обхващат широка технологична сфера, биоенергия, включително биогорива, с концентрирана слънчева енергия, геотермална енергия, вятър, океан, приливите и отливите на океана и така нататък как става подбора проектите трябва чрез анализ да покажат е, ефективно използване на средствата по НЕР-300, техническа стабилност и разбира се да отговарят на критериите. Тези критерии е, са наистина технологията да е иновативна и да дава възможност за работа в широк мащаб. И така, какъв е резултата от първия кръг? За сега нямаме финансиране за проект за улавяне и съхранение на въглерода. Защо? Имаше няколко проекта, които е, кандидатстваха, минаха през първите кръгове, е, технически солидни, финансови стабилни, но най-важното беше да се получи утвърждение от държавите членки и там никой един от проектите не издържа. Имаше различни проблеми с лицензиране и така нататък, но основният проблем бяха пропуски в финансирането. Ако разгледаме по-конкретно улавянето и съхранението на въглерода, това е изключително важен въпрос на този етап е, навсякъде имаме затруднения в това отношение. По-малко са трудностите, когато въпроса се свърже с економическото възстановяване, защото економическия пакет на финансиране е по-сериозна. Е, е, Но в Европа нисковъглеродните производства не са достатъчно е, солидни все още, за да гарантират финансова жизнеспособност на такива проекти така че по-малко е, се ангажира бизнеса и съответно и ем, приходите в това отношение не е достатъчно е, е висока. Така че в момента ние имаме е, различни източници на финансиране и трябва да помислим. До неотдавна във Варшава, както знаете, се проведе съмит на, в, по въпросите на екологията и климатичните промени и там се каза, че има в света твърде много е, течни горива, за да ги изпращаме директно в атмосферата, затова нека една част се запазят. Тоест, идеята е да работим по-ефективно. Разбира се, широко голямо внимание бе обърнато на е, улавянето и съхранението на въглерода. Има технологични е, проекти, проекти, но се чуха гласове за различни други решения. Дори се каза, че общо взето нещата опират до правителствата, но първия от обществен тласък от обществото не е толкова голям. И нека не забравяме лобитата. Така че така или иначе се нуждаем от публични средства. И това също прозвуча по време на срещата на върха. Така че ако НЕР 300 не предоставя никакъв, никаква възможност за улавяне и задържане на въглерода, ще трябва сериозно да помислим в Европа. Но ние в никакъв случай не смятаме, че програмата НЕР 300 е, е провал. Напротив, аз трябва също така да ви кажа, че в някакъв момент имах възможност да участвам в, пряко в събитията за, по отношение на първият проект в, в Пиемонт, Италия, който влезе в Силиза в сила през 2013 година. Второ поколение биоенергетичен проект на биоенергетиката за 28 милиона евро. Там ще се използва различна биомаса от различни влакнести целулози, съдържащи целулоза материали, като да речем тръстика или а, слама за производство на етанол. Проекта предизвика голямо международно внимание, така че ще се използваш и е, можем да кажем, че с гордост отбелязваме подкрепата на НЕР 300. Втория проект който ще влезе в действие до година, е германски проект за биомаса. Той се е, осъществява в Укер, Юкермарк, където ще се провежда, осъществява преработка на, на слама чрез аенаеробна ферментация и се очаква да се преработват над 70 000 тона слама годишно. Какво отражение ще има това върху растежа и работните места в Европейския съюз? Проектите са добри. И тук въпросът е да преминем от ниво демонстрация към предварителни а, обективни практически проучвания. Така е, че е, финансирането подпомага да оценим по-добре рисковете, да намалим разходите и е, този милиард и 200 милиона евро за е, първото финансиране и плюс допълнителни 2 милиарда, т.е. говорим общо за 3,2 милиарда евро за използване на за въвеждане на проектите. Трябва да ви кажа, че това е много сериозно финансиране и едновременно с това създава много работни места. Стимулира иновациите, помага на, на, на е, инвестициите и помага на Европейския съюз да остане в крак с развитието. И така, НЕР 300 бележи успехи за сега по отношение на улавянето и съхранението на въглерода не можем да се похвалим. До 2014 година и 2013 година имахме само един британски проект, но ако той се окаже успешен, ще можем да го подкрепим и да включим и такъв проект. Така че е, НЕР 300 е един, един от конкретните резултати. За сега не можем да включим тук CCS, но трябва да кажа, че ще направим оценка и ще помислим за по-нататък е, очакваме за в бъдеще да продължим по, по подобен начин. Благодаря ви за вниманието. Bene, grazie a... Благодаря на господин Делгардо, Делградо Роза. Сега имате възможност да зададете въпроси. Имаме 20 минути на разположение. Колегата Канчан. Грация, президенте, грация. Благодаря, госпожо председател. И много благодаря за това изложение. Имам следния въпрос. И въпросът ми е конкретен. Смятам този въпрос важен. Говорим за възобновяеми енергийни източници и това е правилно. Но когато свържим целият този потенциал и образуваме мрежа, ще видим, че голяма част от произведената електроенергия на практика не може да се оползотвори. И тук си задавам въпроса за съхраняването на енергия, за да може тя да се използва тогава, когато е нужна. Ако нямаме тези технологии, смятам, че всички останали стимули са безпредметни. Ако продължаваме в същия дух да развиваме альтернативни източници за енергия, няма да можем да ги използваме и няма да можем, например, да оползотворяваме нощните тарифи за електрическата енергия. Така че би трябвало да развиваме технологии за съхраняване и да произвеждаме ефективно енергия. И искам да задам въпрос докъде е стигнало търсенето на решения в тази посока. Има частични решения на проблема. Те обаче са на някакъв етап на развитие и не са а, достигнали а, достатъчна степен на зрялост. Искам да попитам а, каква е а, фазата на развитие на проекти от такъв характер. Благодаря, господин Канчан. Колегата Пароди. Смятам, че тук имаме един по-общ проблем. Не мисля, че сегашните технологии за улавяне и съхраняване на въглерод а, са изцяло приложими, защото смятам, че това по-скоро е опит за легитимиране на по-нататъчните емисии на въглероден двуокис. Вместо това смятам, че ни е нужна друга система – lo, storage dell'anidride carbonica con sistemi che non siano di combustione ma che si riferiscano a sistemi di conversione. Това, което ни е нужно е, е начин за съхраняване на въглеродния двуокис, което да не се изгаря, а да се съхранява от една страна, от друга страна да могат да, да може да се произвежда биогаз, който също да бъде оползотворяван. la combustione come l'azoto. Quindi il problema è di eh, vedere se possiamo ottimizzare dei sistemi per quello. Io non credo трябва да знаем дали можем да разработим системи, които да могат да съхраняват по альтернативен начин въглерода и дали можем да ги използваме в конвенционалното оползотворяване на енергия, например, с изгаряне, както до сега. Това е свързано с други проблеми за оползотворяването на енергията. In alta tensione e in continua e, e quindi... Според мен се нуждаем и от а, специална мрежа, която да поддържа непрекъснато напрежение. В нея могат да се включат а, и а, други източници на енергия, като тези получени от вятър и от слънчева енергия, за да могат да се оптимизират доставките и да може оптимално да се използва енергията, която вече е произведена. Смятам, че това е един от първите приоритети. Има и може би други начини да се съхранява произведената електроенергия, например с специални помпени станции, които използват технологията на водорода. И смятам, че разработването на технологиите трябва да върви в, поле, в посока съхраняване. Благодаря ви, госпожо председател. Аз бях вносител на измененията, бях и докладчик по улавянето и съхраняването на въглерода, така че се надявам, че колегите ще ми простят, че няма да се връщам назад. Идеята на този механизъм за финансиране дойде от Дейвид Хоун, Аз внесох изменения заедно с господин Дойл във връзка с законодателството за търговия с емисии, през, което приехме през 2008 година. Идеята ни беше да се въведе такъв механизъм за финансиране, за да може правителствата да разполагат до 2015 година с инсталации. През 2007 година говорихме за всичко това, но никой не говореше откъде ще дойдат парите, така че ние попитахме откъде ще дойдат средствата. Искахме подкрепа и от парламентарната комисия по околна среда и доколкото разбирам имаше съгласие. започнахме да преговаряме с съвета за финансовите средства. Комисията не оказа голяма подкрепа, но в крайна а, сметка през декември 2008 година в а, съвета се зароди НЕР 300. Някои понякога го наричат просто НЕР. Как стоят нещата сега? На първо място – можем да говорим за новаторски възобновяеми източници или за НЕР 300, защото не всички държави членки виждат ползата. Винаги сме поставили акцента върху лавянето и съхраняването на въглерод, както в тази комисия, така и в другите. Въпросът обаче е до каква степен ще отделим внимание на възобновяемите енергийни източници. Попитахме това и комисаря. И а, отговора беше не повече от 60% ще отидат за улавяне и съхраняване на въглерод. В крайна сметка всичко отиде за възобновяемите енергийни източници, а не това беше първоначалната идея на нашите изменения. Една от причините за това беше срива на цените на въглерода – потенциално на времето мислихме, че ще получим 9 милиарда, но останахме с 6 милиарда, защото цените на въглерода паднаха. И в крайна сметка се стигна до 2,5 милиарда в най-добрия случай. Аз имам следните опасения. Първо, времето, което е необходимо. През 2008 година, през декември, държавните правителствени ръководители приеха НЕР 300. Едва през 2012 година обаче видяхме някакъв ефект. Значи на Европейския съюз му отне 4 години да създаде механизъм за финансиране. Ми това е прекалено дълго. Прекалено много. Китай прави всичко с едно штракване на пръстите и е, организира всичко за няколко месеца. На нас ни отнема 4 години. Ако продължаваме така, ще загубим технологическата си водеща роля на световната сцена. Второто ми опасение е свързано с липсата на гъвкавост на този механизъм. Една от причините за това забавяне за въвеждането на тази система беше, че ни бяха необходими няколко години, за да определим правилата за схемата. Имаше липса на гъвкавост. Това не е грешка на комисията, защото държавите членки също имаха голям принос, включително и Обединеното кралство. Всички те допринесоха за липсата на гъвкавост. И в крайна сметка имаме схема, в която не се отчита подобаващо а, нуждата на частния сектор не се отчита също така какво е изискването на финансовите сектори на държавите членки, за да се дадат гаранции, за да държавите членки се нуждат от гаранции за публичните финанси. Съвсем не е лесно да се решат всички тези проблеми, защото във всяка държава членка има аудитори, които дават съвети и искат публичните средства да се разходват ефективно. Но за да нямаме подобни проблеми за в бъдеще, предлагам на комисията да имаме нов фонд за финансиране на новите технологии, за новаторството като цяло. И ако има такъв нов фонд, нека в този случай да намерим решение, за да може много по-ефективно да го използваме, а не както се случи с НЕР 300. Е, е Благодаря на Крис Дейвис, казва председателката. Да говори малко по-дълго защото говори от името на Комисията по околна среда. Сега колегата Хибнер. Е, сам програм е... Благодаря. Самата програма е много добра по мое мнение. Струва ми се, че тя имаше своята полза, но както каза и колегата преди малко, резултата не е толкова удовлетворяващ. Имаше 6 проекта за лавене и съхраняване на въглерод през 2008 година. Сега имаме само един в Обединеното кралство. Въпросът ми е следния. Имаше една програма за изпълнение на програмата по лавене и съхраняване на въглерод в Полша. И бих искала да попитам какво се случи с този проект. Как стоят нещата с технологиите? Много експерти казват, че този метод не е безопасен. Съхраняването на въглероден диоксид в стари мини може да бъде много опасно. Съвсем сериозно ви говоря, чела съм статии, така че не се смейте. Това е истина. Всичко, което казвам е истина. Някои от проектите бяха оттеглени заради местонахождението на станциите, станции, които се намираха в опасни региони. Това е първия ми въпрос. На второ място. Имайки предвид какво се пише в научната литература, не считате ли, че е опасно? Какво мислите за новите научни открития? много от проектите бяха комерциализирани, така че как стоят нещата а, в, от научна гледна точка? Имате ли някакви научни доказателства, че може въглеродния диоксид да се използва в химическата промишленост? Защото аз не знам да съществува някакъв благонадежден метод за използване на въглероден диоксид в химическата промишленост. Е е, е, е, е, е, Uh, uh, I'm, not, I'm not uh, laughing at you, I'm sorry, it's just the, except, the, except the idea of putting carbon dioxide down Thank you. Uh, thank you, Chairman. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Делгадо, надяваме се, че комисията ще ни обясни малко по-добре ползата от Европейския съюз. Имайки предвид какво се случи с НЕР 300, не трябва да забравяме, че всички се бяхме ангажирали да предоставим финансова подкрепа. Тази финансова подкрепа имаше за цел да засили политиката. За това бих искала да получа обяснение. Къде е според вас ползата от действия на европейско равнище? Нуждаем ли се от по-голяма степен на ангажираност? Считаме, че много от нашата ангажираност и от нашия ентусиазъм спадна заради загубата на време. Някои от колегите сега отправят критики, защото обещавахме много проекти в рамките на лавяне и съхраняване на въглерод, а сега имаме едва един. Можете ли да докажете на колегите, че системата за лавяне и съхраняване на въглерод все още има бъдеще и че ще успеем да се отървем от въглеродния диоксид? Нуждаем се от повече обяснения. Каква е според вас ползата от Европейския съюз? Ако няма такава, кой е виновен? Сино, че sono altri interventi, eh, do di Ако няма други желащи да се изкажат, Давам думата на господин Дългардо Роза, за да може да отговори на въпросите. Благодаря ви, ще се опитам да отговоря на всички въпроси накратко. Първо, на въпроса за съхраняването на въглерода и на това, че възобновяемите енергии не винаги са на разположение, когато се нуждаем от тях. Да, това е проблем, но бихме могли да се справим с него, защото ако погледнете в дългосрочен план, в далечното бъдеще, ще видите, че единствената устойчива енергия ще бъде възобновяемата такава. Така че за това ще е необходимо време. За щастие има много източници на възобновяеми енергийни източници, които са допълняеми понякога. Така, например, водородната енергия, тя може да бъде излечена с сонда и след това да бъде съхранена в земята. Та, този вид технология може да бъде допълнена с друг вид технологии, например вятърните технологии или слънчевите технологии. Затова обаче се нуждаем от една добра мрежа, която да ни позволи да добиваме е, електроенергията на едно място и да я отвеждаме до друго, посредством съхраняване. Изкопаемите горива, понякога и те участват в тази допълняемост. Да, действително, проблемът е на лице, но той може да бъде решен. На въпроса дали лавенето и съхраняването на въглерода е правилният подход. Ако искате да оставите въглерода в атмосферата, добре. Но а, е възможно също да се стигне до изгаряне. Всичко, всички тези аргументи съм ги чувал, но в днешния свят ние се нуждаем от изкопаемите горива. Тези, които използваме, трябва да внимаваме с тях, защото не може целият въглерод да отиде в атмосферата. Той трябва да се върне в земята, там откъдето сме го извели. Биомасата. С улавянето и съхраняването на въглерода може да махнем въглероден диоксид от атмосферата и да го върнем отново а, под почвата. Това са все допълняеми технологии. Бих казал, че се нуждаем от мрежа не само на национално но и европейско равнище, но и на глобално такова. Улавянето и съхраняването на въглерод е допълняемо с откриването на възобновяеми енергийни източници. На въпроса за НЕР 300. Тези, които считат, че НЕР 300 означава само единствено улавяне и съхраняване на въглерод, не мога да смята, че програмата имаше успех. Но тя си имаше своята полза. Аз не работех в комисията на времето, така че не мога да знам колко ентусиазъм, с колко ентусиазъм е била приета тази е, програма. Но не може да приравнявате програмата само до улавянето и съхраняване на въглерод. Спомням се, че имаше държави, които е, упорито бяха против лавенето и съхраняването. Ако обаче програмата бъде разглеждана като съвкупност от лавене и съхраняване на въглерод и възобновяеми енергийни източници, то тогава може да кажете, че тя пожена успех. И от тази гледна точка ползата е безспорна. Европейската комисия счита, че имаме полза от действия на европейско равнище. Просто трябва да се внимава. Това, което вие казахте за станцията в Полша, тя има чисто търговски цели. Необходимо е да имаме и други такива а, станции навсякъде в Европа, за да се доразвие а, добива на енергия. Това може да доведе до създаване на много нови работни места. Трябва да а, повишим и безопасността на енергийните доставки чрез новаторски технологии. Така че от моя гледна точка а, може да се каже, че от програмата имаше полза на частния случай за този или онзи проект. Да, действително имаше проект в Полша. Имаше един кандидат, който кандидатстваше както по EPR, така и по NER 300 но проектът все още не е приключил. В крайна сметка имахме 10 успешни проекта, като е, едва един от проектите не беше довършен. Да, действително, в този случай имаше недостиг на финансиране, имаше доста пропуски, но имаше и други фактори. Така, например, имаше технологична несигурност – Директивата за лавене и съхраняване на въглерод все още не беше транспонирана в Польша по това време и всичко зависи от общественото мнение. Много добре знаете, че на европейския народ съвсем не му се нрави да се съхранява въглерода под земята. Всички гаранции за безопасността са разписани в директивата за лавяне и съхраняване на въглерод, така че всичко може да бъде извършено по абсолютно безопасен начин. Считаме, че тази технология е благонадежна, но общественото мнение в Европа е на различно мнение. Затова трябва да убедим а, общественото мнение, че въглеродния диоксид се съхранява по безопасен начин, а не на места като стари мини, например. Защото опасенията на общественото мнение са много важни и ние трябва да успокоим хората. По улавянето и използването на въглерода, това е доста обещаващ аспект, защото по-настоящем при индустриалното улавяне на въглерода и неговото използване се прави с търговска цел. В Генерална дирекция климатични изменения разглеждаме именно този момент, лавянето и използването на въглерода. Надявам се, че успях да отговоря на въпросите. Ако не, моля, попитайте пак. Грация, сеньор Делгадо, Роза. Благодаря, господин Делгадо. Благодаря ви за вашите отговори и реакцията ви на въпросите. Сега ще продължим с следващата точка от изслушването, следващата презентация. свързана с програмата на 300. И първо искам да дам думата на господин Жак Кивит. Той ще говори за досегашния опит с NER 300. Добро утро, аз се наричам Жакевит и работя като менеджер по контрол на бизнеса и отговарях за проектите в Ротърдам. Имам да ви покажа четири слайда. Първо ще обясня малко за контекста на проекта и след това третия ще споделя нашия опит, за жалост негативен и четвъртия за сесието, затрудненията за развитието а, и трудностите при използването на улавянето и съхранението на въглерода в индустриалното производство. Преди всичко, ето как изглежда Ерликейт. Ние сме голям доставчик на газ за промишлеността. Имаме много голяма мрежа. Тук доставяме на нашите клиенти а, кислород а, и азот и виждате, че имаме е, а, как предоставяме водород на нашите клиенти и по-конкретно в пристанищата на Антверпен и Роттердам и връзката между тях. Имаме две, два основни източника на производство за е, водород. Това за нас бе възможност да започнем с ниско въглеродна верига за доставка на водород и имахме предложение да <clears throat> улавяме в Роттердам CO2 в нашите съоръжения. Няколко думи за проектите. Тук виждате картата на пристанище Роттердам. Зеления тръбопровод вече показва оловените, оловения въглерод и използването в парници. Обикновено през лятото ние използва, ние работим повече, като през лятото количеството е по-голямо, отколкото през зимата. Ето в червено проекта той се разработва от GDF и ЕОН. В момента се работи за улавяне на въглероден диоксид и съхраняване в вече използвани терени за производство на газ. Тук ние се опитваме да е, улавяме количеството. Ето и разработката на Air Liquid. Ще продължим в, с концерт, в консорциум с порт Ротърдам и ще продължим да разработваме специален тръбопровод към Ротърдам. Оттам ще търсим възможности за сътрудничество с проекта РОД което разкрива по-добри възможности пред проекта РОД. На един втори етап ще се опитаме да използваме стари терени за добив на петрол, защото ако успеем да осъществим проекта, ще има наистина сериозен принос. Тоест, свързвайки Тоест, нашия проект ще свърже използването на парникови газове, е, като използваме синергетичен ефект и, е, за да оптимизираме разходите за улавянето и съхранението и след това ще работим по възстановяването. Работим с редица фирми и всички те имат е, своите възможности и компетентност в рамките на проекта. Например, Порт Роттердам разполага с необходимата инфраструктура да има други компании, които се занимават с спедиция на течни газове и така на течнени газове. Т.е. всеки има своята роля местните органи, като Порт Ротърдам, общността в Ротърдам, асоциациите в региона, които са част от Ротърдамската инициатива за борба с изменението на климата, ни подкрепят всячески. И в продължение на 4 години ние работихме върху разработката. Имахме, постигнахме жизнеспособен проект, но разбира се, това е и труден от, економически, от економическа гледна точка проект, защото всъщност не, не носи големи приходи, но в крайна сметка ние използвахме една и съща инфраструктура е, и възможности за съхранение, както проекта РОД. Е, нямахме про- проблеми с общественото приемане, тъй като съхраняваме извън територията на, на, на страната. Е, субсидията от холандска българската държава бе предоставена също, т.е. имахме държавна подкрепа и е, ние отправихме под потвърждение, да, изпратихме писмо за потвърждение пред държавата, но от НЕР 300 получихме запитване, т.е. правителството получи запитване да потвърди економическите показатели, които бяха различни от нашите. Опитахме се да изясним въпроса, но предвид поверителния характер и изискванията за конкурентоспособност, не успяхме да постигнем резултата. Не успяхме да потвърди, препотвърдим проекта на базата на економически показатели, които ние не приемаме. По-късно, в продължение на 3 часа, проведохме заседание в СНЕР 300, в които се опитахме да изясним взаимно позициите си. Все още нямаме е, единодушие, не сме постигнали единодушие по отношение на подхода, но смятаме, че ще успеем да се справим с е, обясненията, които се дават от двете страни. Но така или иначе се оказа, че сме закъснели и това доведе до прекраспиране на проекта. Това е по НЕР 300. И няколко думи относно основните затруднения при разработването на системата за е, улавяне и съхранение на въглерода. Когато говорим за възобновяемите енергоисточници, трябва да кажем, че в началото са необходими сериозни инвестиции и след това вече се стига до продажбите, което трябва да доведе до економически изгодни решения. Но ние тук имахме економически и технологични затруднения, защото от улавянето до съхранението на въглерода се оказа, че се налагат много сериозни разходи и това създава проблеми. Именно за това ние е, поставяме въпроса за резултатността и тук е, вие ще трябва също да се произнесете. От друга страна, е, с транспортирането и съхранението изискват взаимодействие. В момента се предлагат само отделни решения, предлага се помощ, която, за която отговарят различни държави членки, различни генерални дирекции, т.е. имаме една разпокъсаност и транспортирането и съхранението не е основен въпрос. Е, така че въпросът е как да разработим един съответен кластър за улавяне и съхранение на въглерода с транспорта. И още нещо. Ние е, имаме протокол от Лондон с целта да се предотврати неправомерното изнасяне на опасни отпадъци. Ако намерим добро решение, може би ще успеем да действаме трансгранично. И е, накрая е, отговорността по отношение на търговията с емисии. Трябва да успеем да намерим място в схемата за търговия с емисии риска от по-късни емисии, по-късни оттечки ще бъде гарантиран за около 20 години в процеса на производство и за още 20 години след приключване на преработката. Ако в момента говорим за въглеродни, е, въглероден диоксид и което струва в момента 5 е, евро на тон, за по-нататък разходите са около 50 евро на тон. И мисля, че е, това поражда сериозни затруднения и първоначалните оператори и економически субекти могат да постигнат резултати за нормалния, нормалния етап на улавяне и съхранение но когато се поема отговорност за околната среда, то за нас е сериозен проблем въпроса за отговорността, която трябва да поемем по отношение на климатичните промени. Вярвайте ми, това ни създава сериозен проблем. Председателката, благодаря. Сега предстои да чуем още един интересен доклад за биоенергия от второ поколение. Okej. Tack. Åsa Burman heter jag. Jag kommer ifrån eh, Sverige. Много благодаря. Казвам се Аса Борман и съм от е, Гьотеборг. Е, работя за Гьотеборг Енерги е, за един проект, който се казва Гобигаз проект. Виждате на първата снимка сградата, свързана с нашия проект. Проектът е посветен на производството на биогаз от възобновяеми енергийни източници. Суровините могат да бъдат най-различни, могат да се използват различни горски отпадъци, градски отпадъци и Възможностите за газифициране на различни суровини са много разнообразни. Произведеният газ може да бъде подаден в газопреносната мрежа. Нашият проект беше разработен на различни етапи в сътрудничество с университета в Гьотеборг и с различни местни организации. Започнахме с една, едно пилотно съоръжение, това първата ни, първото ни съоръжение беше демонстрационно, Гоби газ 1. Там произвеждахме 20, 20 мегавата газ. Виждате как се разшири е, това съоръжение. И вторият, второто разширение беше с помощта на програма ner 300. Това беше първото в света съоръжение за газифициране в такъв размер. Всъщност има и в е, други места в Европа подобни съоръжения, но нашият е най-голям произвеждаме газ в така, промишлени количества и го подаваме в нормалната газопреносна мрежа, където той стига до потребителите. Произвеждаме също така и гориво за автомобили, но основен клиент е промишлеността произведеният газ може да се използва и за производство на топлинна енергия. Нашата идея беше да си поставим доста амбициозни цели, свързани с производството на биогорива. Произведеният от нас биогаз трябваше да бъде с доста голям коефициент на полезно действие от 90%. Е, и общият обем трябваше да възлиза на около 8000 кВт годишно. Започнахме първоначално с монтажни работи. И тук искаме да произвеждаме 16 милиона нормални кубични метра годишно. Използваме технология на пряко газифициране и производство на газ. На един на втори етап искаме да увеличим 5 пъти обема на нашата дейност и на производството, за да постигнем нашите дългосрочни търговски цели Виждате на следващия слайд пристанището на Гьотеборг. Лявата стрелка показва първият етап на проекта, а дясната стрелка показва място, на което ще бъдат изградени съоръженията от втория етап на проекта. Толкова за строеж. Тук виждате отделните фази. Първо започнахме а, с а, полагане на основите, виждате етапът през февруари 2012 година и през декември 2012 година беше изградено съоръжението изцяло. Виждате тук снимки от вече готовото съоръжение. Виждате самата местата, където се съхранява суровината и контейнерите и пещите, в които се изгарят суровините. Това е снимка от първата фаза. Това е нашият екип, когато започнахме работа в нашия първи работен ден и се надяваме и за бъдеще да можем успешно да развиваме дейността си. Виждате още веднъж на последния слайд снимка на нашето съоръжение, защото а, ние не само искаме да а, произвеждаме на експериментална основа газ, искаме той да бъде действително а, практически приложим. Виждате и компресно ни станция, чрез която произведеният биогаз попада в газопреносната мрежа. Първият проект получи подкрепа от Шведското Министерство на енергетиката. Получихме признание и от Европейската комисия. Получихме признание и от шведската държава, но все пак е, доста дълго продължи този период, докато получихме официално признание и официална подкрепа. Нарадвахме се, че е, в крайна сметка това се случи. Установихме също така, че нашата дейност е, не влияе на пазара и не изкривява конкуренцията. Това което ще ви покажа сега, е втората планирана фаза на проекта Гоби Газ. Подадохме проект, смятахме, че той е достатъчно добър и достатъчно иновативен. Мисля, че първият резонанс, който получихме, също беше положителен. В момента проектът се намира на фаза демонстрация. Надявам се, че можем да продължим. Изправени сме пред доста предизвикателства, защото трябва да направим доста значителни инвестиции. В момента цените на изкопаемите горива са доста ниски. Това осложнява нашата работа и нашето планиране. Цените на въглеродните емисии също са доста ниски така че е трудно да постигнем целите си, които сме си поставили на национално ниво в е, Швеция. Разбира се, че е положително, че имаме либерализиран пазар на енергията, но за да се развие технологиите за производство на биогаз и за да постигнем целите, които сме си поставили за бъдеще, трябва да има и система, която да предвижда съответните стимули и евентуално данъчни облегчения. Така че се нуждаем от политически решения, за да можем да инвестираме за в бъдеще, защото самата технология има голям потенциал. Радваме се, че нашият проект започна успешно и се надяваме да имаме успехи за в бъдеще. Председателката благодаря на госпожа Бурман за нейната презентация. Това бяха двата доклада, които бяха посветени на досегашният опит с НЕР 300. Сега давам думата на господин Дълпеш. Е, <coughs> Добър ден, уважаеми дами и господа. Ще ви представя актуалното състояние на нещата във връзка с съхраняването на електроенергия. Аз работя в ЕАЗЕ, Европейска асоциация за съхраняване на енергия. В нея участват няколко корпорации, основно индустриални дружества и центрове за научна и развойна дейност. Тук участват също така почти всички производители на електроенергия, ЕДФ, ЕОН и други. Участват също Елия и Терма, както и производители на материал за производството на електроенергия. Идеята е да се предприемат единни действия от всички. Съхраняването на електроенергия, това е доста простичко. Да се съхрани ам, нескъпо произведената електроенергия, да се използва тогава, когато нейната цена се повиши. Рядко се съхранява за постоянно дадена електроенергия, обикновено тя е за определен период от време. Как стоят нещата в Европа? Както виждате, има разнопосочни тенденции. което се дължи на развитието на възобновяемите енергийни източници, като например биомасата или втечнените газове. Същото се дължи и на вятърната електроенергия. Доста електроенергия може да се произвежда, когато има вятър или слънце. Това са непостоянни възобновяеми източници. Доста бързо се разраснаха а, тези видове а, добив на електроенергия Виждате тук и цифрите за някои държави в Европа, както за САЩ и за Китай. Виждате тук една графика, която е доста техническа, но тя явно ви показва пред какъв проблем сме изправени. Тук виждате търсенето на термична електроенергия. Имате общото количество електроенергия, от което е извадена непостоянната възобновяема електроенергия т.е. слънчевата и вятърната. Взели сме предвид 30 годишен период, като сме отчели температурите, силата на вятъра, Виждаме, че средното колебание в рамките на един ден, тук навлизам в доста технически подробности, но виждате, че разделяме всичко на 24 те часа, та средната стойност е 30 гигавата на европейско равнище, т.е. средна стойност за държавите членки на Европейския съюз – като има голямо колебание между 10 и 70 гигавата, в зависимост от това дали сме през лятния период или зимния. Виждате по-надолу графиките за вятърната електроенергия, слънчевата такава. Имаме и пътна карта в това отношение. ако погледнете графиката, ще видите, че колебанието преминава от 30 до 150 гигавата в рамките на един ден. Всичко зависи от силата на вятъра, например. Може да има доста големи колебания. Ако вземем високата стойност на вятърната и слънчевата електроенергия, ще видите, че през 2300 година се очаква да имаме 200 гигавата на ден, откъдето и основните предизвикателства и проблеми. електроенергийната система ще трябва да бъде снабдена с по-голяма гъвкавост, защото е невъзможно да има а, такова съхраняване. Имаме някои резервни централи, а, управляваме търсенето, засилваме а, връзките в мрежата, например, защо да не се стигне до електроенергия, произведена в северната част на континента, която да се използва в южната част. Това, което искам да изпратя като послание днес е, че се нуждаем от гъвкавост, от различни лостове, които да бъдат задействани в бъдеще, за да може да изградим сигурна, безопасна и ефтина система за производство на електроенергия. Тук виждате различните технологии за съхраняване на електроенергия. Може да имаме химично съхраняване, например водорода, чрез електролиза. Имаме чисто електрическите технологии, те много рядко се използват. Механичните технологии, например сондите, които представляват 80% от съхраняването в световен мащаб, т.е. Е, е, Излича се водата от почвата, след което отново а, там се вкарва а, газа. Имаме и термични технологии, а именно производство на топлина на ниска цена и използването и когато нуждата се повиши. Така, например, във Франция имам една технология, според която водата се затопля през нощта, когато тарифата е по-ефтина и когато хората се събудят сутринта, разполагат с топла вода, на, която е произведена в по-низкия ценови диапазон, но се използва в по-високия. Тази технология, използването и бе засилено през последните години, но мисля, че всички ние познаваме този тип технология. Две основни приложения имат всички тези технологии. Производството на мощност и производството на електроенергия. При производството на мощността това ни позволява да се направи финно регулиране и управление на търсенето и предлагането, т.е. постигането на баланс в сравнително кратък срок. А съхраняването, съхраняването се извършва през нощта, за да може електроенергията да се използва през деня. Това са двете основни приложения на производството на електроенергията. По отношение на мощността, различните акумулатори, например, хидравличните сонди, както и термичното съхраняване. Няма да навлизам в подробности по този слайд. Просто искам да кажа, че съхраняването е полезно на всички етапи от е, електроенергийната верига. То е необходимо както за преноса на електроенергия, така и за разпределението. Т.е. много услуги могат да се базират на съхраняването на електроенергия. Възобновяемите източници, виждате какви са основните цели, да се предостави по-голяма гъвкавост и децентрализираност. Друга цел е на непостоянните възобновяеми енергийни източници да заемат по-голям дял на пазара – Опитваме се също да съхраняваме произведената от възобновяеми енергийни източници енергия, за да може да се използва тя на по-късен етап. Какви са основните залози пред нас днес по отношение на съхраняването на електроенергия? Нуждаем се най-вече от научна и развойна дейност и от конкретни а, прояви. Имаме много нови новосъздадени технологии, като тези технологии, които виждаме днес, са много по-конкурентоспособни от альтернативните решения. Така, например, акумулаторите започват доста да се конкурират по отношение на регулирането на частотите. И а, днес на някои места в Европа и в САЩ се използват акумулатори, като альтернатива на някои топлинни централи. В краткосрочен план целта ни е следната. Надяваме се в рамките на следващите две години да се развие научната и развойна дейност, като това ще ни позволи да имаме някои демо версии, за да може да се убедим, че схемата работи. Тук имаме известно сходство с НЕР 300, но ние също считаме, че трябва да се направи малко повече във връзка с регулирането на европейско равнище. Виждате на тази графика, тук виждате различията в възнаграждението, което се предоставя в Европа. Понякога ниското възнаграждение може да доведе да възпрепятства съхраняването на електроенергията. В рамките на следващите 2 до 5 години препоръчваме съхраняването на електроенергията да бъде пряко включено в управлението на енергийния пазар. Необходимо е също така да се произведат и някои, извинете, да се проведат някои опити, за да може да се съхранява електроенергията както през зимата, така и през лятото. Съхраняването на електроенергия е полезно за цялата верига на енергийните доставки. Това е един доста нов метод. Нов метод, когато помислим за акумулаторите, например. Но този нов способ може да доведе до предоставянето на по-ефтини услуги от тези, които използваме днес. Разработването на съхраняването на електроенергия дава възможност да се управляват разходите във връзка с производството на електроенергия. И накрая, НЕР 300, който има за цел да насърчи използването на възобновяеми енергийни източници. НЕР 300 трябва да обърне внимание също така и на включването на съхраняването на електроенергията в контекста на насърчаването на използването на възобновяеми енергийни източници. Благодаря. Eh, Благодаря много, господин Депеш. Слушахме три различни презентации, много интересни, защото отбелязаха положителните моменти, както и затрудненията. Сега можем да проведем дискусия, след което ще чуем отново докладчиците и комисията. Господин Проди, вие благодаря много. Благодаря за възможността да изслушаме тези различни презентации, които бяха извънредно интересни. Първо, позволете да споделя следното впечатление. Съществува технология за съхранение на въглероден диоксид. и за преобразуването на целулозата в биовъглища, биогориво. Това дава възможност да се постигнат сериозни подобрения по отношение на водната структура, структурата на почвата и това е пример е, за улавяне и съхранение на въглерод с възможност за активно, а не пасивно приложение. Това е много ценно с оглед подобряване качеството на почвите в Европа. И още нещо – Това, което каза госпожа Борман, ми се стори много интересно. Това е важна, ценна технология, която тя ни представи. Но аз се питам следното. Дали тук се образува и въглерод при а, превръщането в, а, при изпарението в газ? И освен това оставам с впечатлението, че трябва да се построят няколко по-малки инсталации, предвид специално необходимо нуждите за транспорт на биомасата до съответното съоръжение. Може би трябва да помислим и по този въпрос. След това съхранението на енергия. Тук Прочетох нещо за използването на графит като средства за декондензация и то с високо интензивно действие. Говорим за съхранението на енергия и за бързото и въвеждане в експлоатация. Искам да попитам, Съществуват ли системи за съхранение на топлина, които могат да се използват? Това е също едно, според мен, разумно решение когато имаме производство на топлина и електроенергия. Можем да постигнем добро съчетание, като едновременно а, неизползваната топлина се съхранява и използва по-късно. В Германия има един експеримент за подаване в мрежата. Разполагате ли с повече информация? Благодаря казва председателката. Моля, спазвайте времето за изказване, защото след това ще изслушаме докладчиците, а някои колеги е, за някои колеги припомням, е, че можем да получим в писмен вид е, докладите. Така че, моля, бъдете кратки в запитванията си. Благодаря, госпожо председател. Пред четири Искам да попитам, защо минаха 4 години преди, между постигане на съгласие и обявяване търг за проектите. Ако минава толкова много време, в по-голямата част да уреждаме формалности, просто новите технологии ни изпреварват. По отношение на зеления водород, е, това е единствен проект е, в цялата общност за съхраняване на е, улавени съхраняване на въглерод. Понякога смята, че нещата не отиват в желанията посока, така че дали комисията, да, ние говорим за търговска тайна, за спазване на договорите и така нататък, но резултатът е един. Ние губим възможност да проведем проекти, които не се финансират по НЕР 300, а Европа като цяло рискува, че няма да можем да, да имаме повече от един проект за ЦЦС. Така че, вяр, обективно ли е оценена ситуацията? Е, това ли са условията, в които работи комисията? Да, правилата са си правила, но трябва да бъдем по-гъвкави, -гъв, ако искаме да отбележим напредък по отношение на е, така наречения зелен водород. Благодаря, казва председателката Марита Вудскок има думата. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос е, към е, госпожа Берман за инсталацията в Гетеборг. Аз тълкувам чутото в смисъл, че инсталацията е готова, но е пилотна инсталация по какво трябва да, да, я, да стане, за да я превърне в работеща инсталация в експлоатация, така че наистина биомасата и възобновяемите енергоисточници да станат факт. Европейско решение ли се чака, така че в бъдеще наистина да се работи мащабно. И второ, имате ли проблеми в смисъл да сте в някаква степен зависими от е, отпадни продукти от горското стопанство, които да се използват като гориво, защото в Европейския съюз имаше дискусия по този въпрос. Трудно се различаваха отпадъците от горското стопанство от Бразилия, от Индонезия, които стигат до Европа и които пораждат други проблеми. При вас съществува ли този проблем? Благодаря. Колега Кели, per Колегата Кели. Благодаря. Благодаря за интересните презентации и много обещаващи, ако се стигне до конкретни резултати. Разбираме, че имаме какво да наваксваме по отношение на разпоредбите за улавянето и съхранението на въглерод. Мисля, че те са много навремени в светлината на възобновяемите енергоисточници, защото се е, задава една промяна по отношение на обществените нагласи за е, такива енергоисточници от, например, вятъра, има много повече възражения, отколкото преди години. Освен това се говори е, относно възможностите на някои възобновяеми енергоисточници. По това трябва да помислим. И разбира се, въпросът за разходите също е на дневен ред предвид альтернативните енергоисточници. И разбира се, предаването, което също, не, предасенето, което също е въпрос как можем да ем, развием мощностите за съхранение, да речем, на а, електроенергия. Това ще направи по-економично и по-атрактивно използването на възобновяеми енергоисточници. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Много ми беше приятно да чуя за всички тези постижения. Сега знаем, че възобновяемите енергоисточници са част от бъдещето ни. В една от презентациите чухме, че най-големи затруднения поражда съхранението особено когато има пикове в търсенето. И мисля, че НЕР 300 трябва да насочи вниманието си първо към CCS, развитието на методи за улавяне и съхранение и е, търсене на методи с перспектива. Макар, че в момента въглерода не се използва толкова много, но може да се окаже един перспективен енергоисточник за в бъдеще бъдеще. И второ, ние говорим за възобновяеми енергоисточници, като вятъра, например, и системите се разширяват и допълват вятър, соларна енергия, но все пак това, което ми хареса е, че чухме повече за начините за съхранение на енергията. Така че, моля, предоставете ни вашите презентации в копие, защото ние трябва да можем да покажем как в бъдеще може да се използва Хоризонт 2020 и а, Хоризонт и НЕР 300. Господин Канчан, благодаря за информацията, която чухме. Искам да се спра на въпроса с производството. Но един, може би, по, още по-важен въпрос е съхраняването на произведената енергия. И в този смисъл беше изключително интересно да чуя повече по този въпрос. Имам следните въпроси много енергия е, се, не се използва, защото не се получава в правилния момент. Как можем да постигнем електроснабдяване според търсенето, а не само в периоди разделени на ден и нощ? И как можем да разработим такива технологии за съхраняване, които могат веднага да предоставят електроенергия в момента, в който тя е нужна и да не се губи? Как можем да постигнем повече гъвкавост и повече сигурност на доставките? Как може това да се осъществи и в най-кратки срокове? и как може час по-скоро тези технологии да бъдат въведени в експлоатация. Останах с впечатлението, че се произвежда много енергия и голяма част от нея използва, остава неизползвана, защото всъщност ние сме ориентирани към гарантиране на доставките на електроенергия, но голяма част от нея на практика остава неизползвана. Много интересни бяха тези представения, които чухме и ще се радвам да прочета повече. Колегата Благодаря, госпожо председател. Не си разпознах името. Госпожо председател, вие се опитахте да засегнахте част от това, което искам да кажа. Много интересни презентации чухме, в частност тази на господин Делпеш. Е, чухме, че има колебания в производството на електроенергия, колебания, които стават все по-големи. Затова бих искал да разполагам с презентацията на господин Делпеш и с точните цифри. Графиката беше интересна и тя ще ни бъде от полза, когато обсъждаме възобновяемите енергийни източници. Благодаря. Грация. Е, коре... Благодаря. Давам думата на колегата Докампо. Благодаря, госпожо председател. Uh, Най-напред благодаря на всички гостуващи, изключително интересни презентации за толкова кратко време, в което научихме много. Същевременно обаче бях изненаден а, да чуя, че по съхраняването за електроенергия като че ли няма а, конкретна европейска програма. Конкретна европейска програма, която да се занимава само с съхраняването. Съхраняването се урежда по няколко начина, в рамките на няколко програми. Някои от тях се отнасят до екологизирането, други до преноса на електроенергия но съхраняването не е добре уредено и защитено, както упомена и докладчика. И това ме изненадва. Изненадваме, защото ако а, продължи тази тенденция, за която вие говорихте, ще се стигне до разпиляване, до пилене и неефективно разходване на произведената електроенергия. И аз чисто и просто не разбирам защо съхраняването се отнася само и единствено до електрическите автомобили. Дори при хидравличната електроенергия се стига до отхвърляне на съвместни проекти, в които се говори за съхраняване на вода и някакси като че ли съхраняването винаги бива забравяно. Питам се дали проблема е от институционално естество или пък може би нашия гост счита, че греша. Колега Илер, прего. Благодаря колегата Илер. И stamme aus einer аз идвам от един европейски регион а, с най-високият процент възобновяеми енергийни източници и най-голям процент на зелени енергии, които се включват в мрежата, които обаче остават неизползвани. Имаме толкова много излишна електроенергия, че започнахме един специален проект, който а, трансформира електроенергия в газ в времена на пиково производство на електроенергия. А, по този начин електроенергията се трансформира в, а, в газ, както казах. Тук не става въпрос за а, ефективност или а, да нещо друго, просто ние а, изпробваме тази технология. И Нашата обща цел е намаляване на емисиите от въглероден диоксид. От друга страна, искаме да разширим делът на възобновяемите енергийни източници, които се използват в практиката. Моят регион ще запази водещата си позиция като производител на възобновяема енергия. В, от друга страна ще се запази нивото на емисии когато говорим за съхраняване, се изправяме пред въпроса, доколко това се приема на регионално ниво. И а, искам да попитам за разликата а, с традиционната технология съхраняване на енергия в, в, в под формата на газ. А, защото а, от една страна искаме да разработим технологии за съхраняване на въглероден е, диоксид, от друга страна смятаме, че това е опасно за околната среда. И искам да попитам доколко а, и науката е напреднала и има факти, които да доказват и да сравняват различни методи на съхраняване на електроенергия. Или ще се съсредоточим в а, разработването на а, зелени енергоисточници и в този смисъл ще бъде важна технологията за съхраняване на енергия. Благодаря, колеги. Ако нямате други въпроси и изказвания, сега ще дам думата за отговори на нашите докладчици. Първо ще дам думата на господин Делгадо Роса той ще допълни а, своето изказване и а, ще... всеки има три минути. Благодаря ви. В тези три минути ще се спра на въпроса за гъвкавост или липсата на гъвкавост на НЕР 300. Да, струва ми се, че зеления водород като че ли се оказа жертва на тази липса на гъвкавост в НЕР 300. Защото а, всеки път а, комисията изпадаше в а, доста неудобно а, положение, а, защото в член Хик се казва едно, в а, член Y друго. А, това, разбира се, се отрази и на разходите, и на липсата на финансиране. Ние а, мислихме, че Европейската инвестиционна банка ще бъде основния е, финансиращ агент. Така че не мога да бъда напълно сигурен дали щяхме да имаме по-голяма гъвкавост и ако имахме такава, дали тя щеше да ни позволи да включим и зеления водород. А, още на времето економическите и финансовите затруднения бяха на лице. Защо обаче а, се стигна до липса на гъвкавост в НЕР 300? Заради липсата на време. Времето е а, пари и работим в конкурентна среда. Конкурентна среда. И а, в рамките на този контекст е много много трудно да се даде възможност на комисията да промени правилата поради настъпването на едно или друго събитие. Може би трябва да се опитаме да се получим от а, докладите и от резултатите от НЕР 300 и да помислим дали може да имаме по-голяма гъвкавост, като се придадат повече а, дискреционни права на Европейската комисия. Но, както ви казах, времето също е много важно. А, времето беше малко. В рамките на този етап ние отреждахме определено време за всеки един проект и държава членка. Доста научихме в рамките на целият този процес и всички ние се получихме от това, което се случи и разбрахме, че трябва да се намери решение на този проблем. Ако искаме обаче да бъдем конкурентни и да спестим парите на държавите членки, то тогава наистина ще трябва да помислим за гъвкавостта в НЕР 300. Благодаря. Благодаря. Бяхте каратък, спестихте време за отговор сега. Давам думата на господин Киви. Благодаря ви. Както казах, отговор на господин Дейвис, потвърдихме е, е, на нидерландското правителство нашите проекти. Това означава, че ние вярваме в нашите проекти и в целите. Те ще се реализират. Това погрешно разбиране и невъзможност за комуникация всъщност спъваха напредъка – Казах ви, че ако се бяхме разбрали изцяло, то тогава щяхме и да решим проблема. Конкретно по проекта, това е една пропусната възможност за Европа, защото проекта за лавене и съхраняване на въглерод се разглежда в същия контекст, в който се търсят нови електроенергии и а, други неща, което е много жалко просто се разглеждат на равна нога. Е, Благодаря. Сега давам думата госпожа Аса Борман. Ja, jag börjar med att besvara frågan Първо, искам да отговоря на въпроса на господин Пароди по отношение на големината на инсталацията. В различните европейски държави е много различно. В Швеция, в Финландия има голяма крайбрежна ивица. Разполагаме с много суровина на кратки разстояния и затова инсталациите могат да бъдат големи, защото а, транспортните пътища не са дълги а, и могат да се транспортират и а, по железопътен начин. На въпроса на госпожа Олскък. Инсталацията в Гатеборг беше първата по рода си и също беше по-скоро голяма сравнено с а, други а, демонстрационни инсталации. Как обаче можем да разширим и да я въведем в нормална експлоатация? Ако разгледаме още веднъж а, а, е, разпоредбите на Европейския съюз е, и е, общата тенденция на намаляване на емисиите, би било положително за нас да се хармонизират изискванията още повече по въпроса с управлението, например, има различни разпоредби в държавите членки, които водят леко до изкривяване на конкуренцията. Преди една година беше взето решение. Е, цените на изкопаемите горива е, намаляха силно и в момента са много ниски. По тази причина за нас е много трудно да съберем необходимите средства за инвестиции, особено за инсталации за биогаз. Това е голям проблем. По отношение на рисковете, свързани с доставката на суровини, смятам, че Швеция разполага с доста голям обем отпадъци от горската промишленост. Е, това е, е най-голямата е, промишленост, която изнася навън дървообработващата промишленост и тя произвежда, разбира се, и голямо количество отпадъци. Дървесината се произвежда по устойчив начин при нас. Разбира се, положението е различно в различните държави членки, но специално в Швеция имаме възможност да произвеждаме биогаз а, който да се използва предимно като гориво за автомобили. А, по отношение на критериите за устойчивост имаме строги разпоредби и трябва происходът да бъде а, сертифициран и да бъде проследяем. А, по отношение на целият проект а, за производство на газ, и по отношение на технологията. Има различни суровини, които могат да бъдат използвани за производство на газ, в зависимост от суровините, които са на разположение в отделните държави членки. Не е задължително суровината да бъдат отпадъци от дървообработващата промишленост. И в никакъв случай ние не бихме искали да внасяме дървесина от Индонезия, за да можем да работим. Благодаря. Благодаря, казва председателката. И сега давам думата на господин Делпеш. Грация. бих помолила също вашите изказвания да бъдат предоставени в писмен вид. Е, е, Благодаря ви. Да, действително всичко, което казах във връзка с електроенергията ви показа, че е възможно да се намери решение. Аз поставих акцента върху съхраняването на електроенергия и а, масовото съхраняване е много важно, защото производството а, бележи големи колебания и същото се отнася и до съхраняването. Тези колебания в производството се отразяват и на съхраняването. Съхраняване в рамките на а, акумулатори или на други а, инсталации е изключително важно. На въпросите, които ми бяха зададени, а именно дали в бъдеще бихме могли да използваме по по-ефективен начин произведената електроенергия, аз лично считам, че има два отговора на въпроса. Използването на водорода е много развито в Германия и в Германия се зароди една идея, която всъщност е стара във връзка с сундирането на водорода има съответните е, инсталации, е, но много важен в този, важна в този контекст е и топлинната енергия. Може да се затопи Трудно е да се затопли вода, когато има силен вятър, но а, когато а, времето е хубаво и се нуждаем от топлина, бихме могли да се възползваме. Затова а, производството трябва да отговаря на търсенето и съхраняването е едно добро решение на този проблем. Струва ми се, че това, което се прави по-настоящен в а, Германия е обещаващо да се използва водата да се използва за топлянето. Много проучвания бяха направени в това отношение, така че сме на прав път. По съхраняването през нощта и използването през деня. Да, действително много е важно. Разликата между цените на нощната и дневната тарифа постепенно ще намаляват. При което излиза, че има риск за остатъчно търсене този риск съществува в Италия, остатъчно а, търсене през деня, което да бъде по-слабо от търсенето през нощта. Затова и източниците на съхраняване трябва да се адаптират. Всичко зависи от тенденциите, които съществуват и това ще се отрази на дневните и нощните съхранявания. Благодаря. Грация a volte tardo un po' a riprendere la parola perché la traduzione italiana è sempre. Благодаря много. Малко закъснявам, защото чакам превода обикновено, затова закъснявам създаването на думата. Сега дори имаме малко време, което ни остава и искам да дам още веднъж думата на господин Делгадо Роса, за да може да каже още няколко думи в връзка. Благодаря. Ще започна с това, че енергията поставя големи предизвикателства. Не можем да решаваме само един въпрос. Имаме ЦЦС, имаме а, възобновяеми енергоисточници и така нататък, но съхранението на енергия, на енергия е особено важен въпрос. Много се работи по въпроса и съм убеден, че програмата Хоризонт 2020 ще ни помогне. Така или иначе ние се нуждаем тук от подкрепата която да осъществи преход между фаза пилотен проект и работещ или предварителен работещ проект. Но е, нека не ем, смятаме, че съхранението ще реши всички въпроси. Да, е, обществените нагласи, например, във Франция показват в това отношение, но НЕР 300, например, предлага плаващи съоръжения, така че не смятам, че има едно магическо решение, което да ни разреши въпроса. Все пак не забравяме, че има определени решения, на които трябва да обърнем определено по-голямо внимание. Председателката, благодаря. С това приключваме изслушването в рамката на, рамката, рамките на работната програма на нашата комисия. Обедена съм, че за всички ни чутото бе много интересно. Благодаря на докладчиците, на ораторите, които споделиха своя конкретен опит и несъмнено ни помогнаха да вникнем по-ясно в е, програма НЕР 300 и програмата, Европейската програма за възстановяване. Те несъмнено са много важни за да можем да осъществим по-лесен преход от старата към новата система за енергоснабдяване и да гарантираме едно по-добро бъдеще. Несъмнено, темата за инвестициите заслужава особено внимание, защото наистина за да развием тези альтернативни енергоисточници се нуждаем от сериозни инвестиции. Пазара за сега не реагира много благосклонно, но смятам, че в перспектива нещата в крайна сметка ще се окажат економически изгодни. Благодаря на всички, благодаря и на директора от дирекцията на Европейската комисия, който се включи в нашия дебат. Благодаря на всички. Il prossimo... Ah, ecco, è arrivata la Presidente. Bene, prendiamo posto. И така, моля, заемете местата си. Продължаваме. 2020. Темата е Хоризонт 2020. За този дебат имаме на разположение час и половина. Имаме три въпроса за три точки за обсъждане. Quattro public eh, partnership. Е, cinque а след това, след ще говорим за публично-частните партньорства. Пет докладчика ще имат а, е, възможността да ни представят своите доклади. По, всеки от тях има по 5 минути. Започваме с колегата Риера Мадурел. Имате думата. Благодаря много, госпожо председател. Искам първо да кажа, че в момента националните правителства намаляват разходите и именно за това е важно да обърнем вниманието на начините за привличане на частни инвестиции. Инициативата за иновативни лекарства наистина е една такава възможност. Създава се рамка, която дава по-голяма сигурност и облегчава промишлените инвестиции. Има обаче и въпроси, които все още очакват своя отговор. Първо, по-голямо сближаване между публичната е, Местните технологични е, предприятия, както и по-добро е, по-сериозно привличане на научната общност към тази дейност. Е, в този смисъл имахме много изменения, но предвид краткото време ще се спра само на два аспекта, които ми се струват особено важни. Бюджета и разпоредбите относно правата върху интелектуалната собственост, като начало за бюджета. Първо, предлага се съвместните предприятия а, ими две да бъде е, съкратен бюджета за минус 25%, както предлага съвета. Смятаме, че това трябва да се отнася за цялата програма. В рамките на Хоризонт 2020 винаги сме казали, че същността на програмата трябва да се запази. Средно големи проекти, подобряващи конкурентната способност и действащи и прилагани трансгранично. Няма логика тези проекти да бъдат засегнати по-сериозно от останалите от съкръщенията, въведени от съвета. Освен това, доклада предвижда прехвърляне на средства от ими 1 към ими 2 но тук говорим само за административните разходи. Останалата част от бюджета трябва да се използва за други конкурси и търгове в рамките на рамковата програма. Така да се каже, особено ценни проекти в резервния списък. Смятаме също така, че е много важно да се обърне внимание на мултипликационния ефект на ими е, възможностите за използване от предприятията и също на СИРК е, като част от ИМИ-2 също заслужава внимание. Поставя се въпроса за уреждане, въпросите за интелектуалната собственост. В рамките на регламента за седмата рамкова програма съвета заявява, че всички инициативи, финансирани по тази програма, подлежат на една и съща уредба парламентът е намнена, че това е уместно и трябва да се обърне особено внимание на правата на интелектуална собственост. Голяма част от участниците в процеса имат сериозни съмнения относно за на съхраняването на интелектуалната собственост. Така че молим да се обърне внимание, да се обърне внимание на възможностите за облегчаване участниците на малки и средни предприятия, академичната общност, университети, да не забравяме и общността на пациентите. Бяха направени и предложения за консолидиране на научна комисия като централен орган на ИМИ и а, за повече прозрачност при управлението и намирането на решение. Освен това е необходимо всички органи да притежават необходимите ресурси, за да изпълнят своите задължения, защото е, общественият интерес трябва да е на първо място. Благодаря, давам думата на господин Нистелрой. Пет минути. Благодаря току-що. Благодаря. Току-що влизам дали веднага трябва да кажа нещо за биотехнологичните производства или мога да кажа нещо и във връзка с иновативните лекарства. как искате да процедирам? Добре, ще кажа нещо само за биотехнологичните производства, както предвижда програмата биотехнологичните производства са новият елемент в нашата програма. По отношение на иновативните лекарства вече разполагаме с известен опит, но при биопроизводствата трябва да започнем от начало. Има голям ентусиазъм и всички искат да поставят това начало първоначално разполагаме с 1 милиард в рамките на програмата, но те ще мобилизират 2,8 милиарда в економиката и това е един ефект на мултиплициране, с който не бяхме предвидили. А, това а, ни кара да бъдем оптимисти и въпреки, че сме нови в а, отбора, имам а, усещането, че можем да подходим бързо, да действаме бързо, че сме се подготвили добре през последните години и за това можем да стартираме доста бързо. В този смисъл имам малко предложение за изменения по процедурата, по-скоро би трябвало да се получим от опита на другите програми и имаме нужда от интегративен подход, който да постави Европа на водещо място при биотехнологичните производства. Те касаят различни отрасли от економиката, енергетиката, селското стопанство, и ако се очакват съкръщения при предизвикателствата пред обществото, аз предлагам те да бъдат пропорционални и да не се съкръщават повече, отколкото на други места, така че да се запази съотношението и всички съвместни технологични инициативи да могат да отговорят на отделните предизвикателства. Разбира се, че можем само да съжаляваме, че няма да има повече средства от рамковата програма, но смятам, че трябва да бъде запазено съотношението. Имам, имайки предвид, че ще можем да мобилизираме 2,8 милиарда за 1 милиард вложени средства. Опитах се да бъда пестелив в предложенията си за изменения Мисля, че трябва да направим повече за облегчаване, мерки за облегчение, които трябва да бъдат изпълнени заедно с другите съвместни технологични инициативи защото в крайна сметка трябва да се съкръщава равномерно навсякъде. Благодаря на колегата Фан Нистелрой. Сега давам думата на колегата Елер за 5 минути дами и господа. Now we, we are dealing with the, with the left бе постигнато е, успешно решение и е, пакета за иновации е, е от решаващо значение със своите 9 милиона като възможност за финансиране. Странно е как една и съща сума получава различни имена. Мисля, че от гледна точка на парламента ще бъде добро, добре да постигнем съгласие с комисията и съвета по отношение на пакета. Казвам го, защото изхождайки от договорите, имаме различни а, ситуации в различните публично-частни партньорства и, и възможности, но е добре да постигнем съгласие за пакет от едно и второ. Бихме знаели, че ня... ще напомним, че нямаме време. Вече сме на етап консултации, но на практика делегираните актове ще бъдат представени в парламента и аз предлагам да е, тези, които е, искат да постигнем съгласие, да приемат делегирани актове, ако останалите институции е, в рамките на обмена на мнения е, предложат включването на съвместните проекти в отделна инициатива. Смятаме, че всичко това трябва да стане преди края на нашия мандат. Сега говорим за чисто небе 2. Това е един пакет за иновации. Това е важно с оглед на намаляване на емисиите и мисля, че публично-частните партньорства са добър начин като говорим за чисто небе 2, трябва да имаме предвид, че ще получим, дадем наистина сериозен, сериозна подкрепа. Да, има място за подобрения и аз в доклада си не се позовавам на конкретни текстове, но се опитваме емпирично да възприемем да да използваме възможността за подобрение мисля, че комисията успя, внесе сериозни промени, има повече пари за конкурси под 50 на 60-70% и чисто небе 2 е по-широко отворен за нови участници. Има по-добра координация с Хоризонт 2020, повече с енергетичен ефект, въобще един по-широк широк пакет. Мисля, че въобще бизнеса се отнася положително, така че наистина ще има и подкрепа от тази гледна точка, което е важно за парламента от структурна гледна точка. Остават някои въпроси, по които трябва да поговорим. Първо, бюджета. Мисля, че трябва да потърсим пакетно решение. Предлагам, предлагах бюджетът да бъде намален 12 или 12,5%, но това може да бъде на един общ компромис по отношение на бюджета. И мисля, че е хубаво Комисията, съвета и парламента да взаимодействат, не за да се поведем политическа битка, защото искаме да има пропорционално разпределение на средствата. Особено като се имат предвид предизвикателствата, защото е, е бизнеса иска от една страна е, бюджета за чисто не, от друга страна за транспортното предизвикателство, е, Цезар и така нататък. И тук опираме до въпроса за пропорционалността. Така че аз мисля, че трябва да Имаме а, междинен доклад и преглед, който да се занимае с пропорционалното разпределение на бюджета и по-специално за транспортните проекти. Това, там може да се кандидатства за увеличение, особено ако се включат а, проектите за Цезар и за преминаване към ЖП транспорт. По отношение на чисто небе, искаме да съкратим съответно срока от 2024 на 2020, за да имаме съответствие с хоризонт 2020. И другата, другия важен момент е да имаме едновременно изтичане на срока с хоризонт 2020. Но там ще имаме по-дълъг преходен период, по 4 години, както сега, така че ще имаме два, две поколения от съвместни предприятия, които обаче ще работят при различни условия, различна структура, различни членове, различен бюджет, различни финансови правила, което не е удовлетворително. В заключение, ние Какво трябва да избягваме? Този преходен период да се удължава все повече с всяка програма. За мен е важно да търсим повече близост с структурните фондове. Не само да, да правим списък на допълнителни инвестиции, това няма да срещне одобрение. Ще трябва да разгледаме нещата. Хубаво е, че комисията държи да направи това, но те имат и предложение за одит. А, което поражда повече бюрокрация сега извинявайте, не говорим за техника, не ме прекъсвайте, говорим за милиони евро в края на краищата. Така че бихме искали нашите идеи да присъстват по-широко, така че държавите членки да могат да използват средства от Хоризонт 2020 и а, от структурните фондове. Това би било идеално решение. И второ, е, вече има съответна клауза за бенефициенти, така че се надяваме чисто небе 2 да направи е, стъпка напред. И последното, което ми се струва много важно и предвид оценката и освобождаване от отговорност е да имаме е, обща идея за това какво и как да направим. Мисля, че трябва да имаме общ подход в тези две решения, така че да не объркваме нещата в рамките на един по-широк бюджет на комисията. Благодаря. Bene, grazie collega Eller. Ricordo che per questo... Благодаря на колегата Елер. Искам да ви припомня, че за целият този дебат за докладчиците е определено време за представяне от 30 минути. Сега искаме да поздравим нашата колега Коласка Бобинска. Тя беше избрана за министър на науките и на научно-изследователска дейност в Полша. Поздравления, госпожо Бобинска. И сега колегата Рубек ще представя нейният доклад. Много благодаря. Смятам, че това е добър знак за доброто взаимодействие между Европейския парламент и съвета. Смятам, че нашата колежка ще допринесе много за прилагането на практика в бъдеще на рамката, за която говорим. Стабилността на многогодишната рамка е изключително важен Именно преходният период между двете седмогодишни програми е от особено значение. Разбира се, важни са и усилията за реформиране, на които станахме свидетел в последно време. Те също ще донесат много положителни страни за публично-частното партньорство, Видяхме, че това сътрудничество е изключително полезно, ако искаме да постигнем синергии, които са важни също така и за цялата програма Хоризонт 2020. Именно сътрудничеството на различни отрасли, например на Европейския технологичен институт, ако погледнем неговото сътрудничество с съвместните технологични инициативи, всеки може да види каква а, полза те носят а, в сферата на образованието, на висшето образование. И особено по отношение на електронните компоненти и на а, информационната и комуникационната технология за университетите и училищата е изключително важно да се преподава на най-високо и най-модерно ниво. Не искаме да внасяме части за електронната промисленост от други части на света. Искаме в Европа да има собствено производство. Знаем също така, че сигурността на данните и електронното правителство и неговото функциониране зависят от тези компоненти. Трябва да ги познаваме, да сме ги анализираме, за да можем да успеем да, да постигнем конкурентно предимство в световен мащаб. Цялата програма а, има финансиране от а, а, 2 милиарда и аз съм съмнително критично настроен и искам да задам един въпрос. Защо има толкова големи разлики в административните разходи при отделните съвместни предприятия? процентите варират между 6 и 10. И искам да попитам дали едните предприятия са по-ефективни от други, защото тези разлики от 10% са доста отчудващи. Европейският съвет за иновации разпределя новите безвъзмезни финансирания и е много важно комуникационните структури на различните звена на Хоризонт 2020 трябва също да бъдат поставени на различна основа. Смятам, че има изключителен потенциал, потенциал за постигане на синергия. А, ние като парламент а, би трябвало да се възползваме от а, правата си във връзка с освобождаването от отговорност а, изпълнението на тези програми и смятам, че тези програми трябва да бъдат и за бъдеще контролирани от Европейския парламент. Това е важно в нашата комуникация с комисията, за да не се стигне до промяна на подхода, който се използва до сега. Но като цяло съм на мнение, че новото определение и продължаването на съвместните предприятия определя новите мащаби специално за нашата комисия и за нейното бъдеще, за което благодаря. Благодаря на колегата Рюбик. И последният доклад е на господин Панайотов. Давам му думата. Thank you. Dear colleagues. Благодаря ви. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие да ви представя на кратко проекто доклада си по предложението на комисията за регламент по горивните клетки и от второ поколение. Няколко аспекта съм разгледал в проекто доклада си. Приветствам предложението на комисията за продължаване на съвместно предприятие за горивни клетки и от второ поколение за следващите 10 години. Това е важен инструмент, който ще а, ни помогне да се справим с това предизвикателство, което стои пред Европа. От съставянето на това съвместно предприятие а, бе видян потенциала му като а, възможност за а, Европа за засилване на енергийната сигурност, намаляване на емисиите и осигуряване на дългосрочен растеж. С оглед на е, еволюцията на съвместното предприятие и приемането през 2012 година от Европейската комисия, е, се оказа, че това съвместно предприятие е важна платформа, която може да доведе до засилване на иновациите на индустрията и по-специално е, малките и средни предприятия. Затова в моя доклад препоръчвам този положителен опит с добри резултати от съвместното предприятие да продължи и за следващото за още 10 години. Относно използването на преноса на енергия, тази възможност е безгранична. Има различни приложения, които биха могли да ни помогнат да се справим с предизвикателството, свързано с климатичните промени и енергийната несигурност и могат да ни позволят да създадем нови работни места новите технологии могат да представляват альтернатива на изкопаемите горива и да осигурят енергийна сигурност на Европа, както и енергийна независимост. В дългосрочен план Европа не трябва да забравя, че оценката на устойчивото развитие и разработване на тези технологии ще зависи в голяма степен от а, а, наличието на някои суровини, като платина и други а, метали като литий. Тези материали и тяхното наличие за в бъдеще могат да бъдат пречка за развитието на водородните технологии. Затова в доклада си съм подчертал, че целта на второто съвместно предприятие трябва да включи също научна и развойна дейност, както и новаторски технологии, които да бъдат насочени към откриването на релевантни заместители – когато е възможно. Това е необходимо, за да сме сигурни, че технологиите ще бъдат устойчиво решение в дългосрочен план. Съвместното предприятие се отрази положително на работните места и на заетостта в Европа. Средно имаме 10% увеличение – 6% годишен растеж се дължи на това съвместно предприятие и се отрази положително на много европейски компании. В своя доклад предлагам бъдещото съвместно предприятие да продължи да функционира както предишното. Считам, че предложението на комисията за продължаване на съвместното предприятие е ясен сигнал за дългосрочна ангажираност на Европейския съюз – по отношение на развитието на водородни технологии. Това ще направи Европа по-силна и по-конкурентна в водородния сектор. Това ще засили също така водещата роля на Европа по отношение на тези технологии в световен план. Дълбоко съм убеден, че в близко бъдеще водорода и водородната технология ще има положителен ефект върху економиката и политиката. Не само в Европейския съюз, но и в различни региони на Европа и дори за конкретните отделни домакинства. Съвместното предприятие е важен инструмент, който трябва да продължи да се прилага и трябва да включи също така дневния ред за научна и развойна дейност той, е, второто съвместно предприятие ще продължи успеха на първото. Трябва максимално да се възползваме от е, тези технологии и за в бъдеще. Благодаря. Партиямо con il collega Odì che sostituisce Prego. Господин Оди, който замества госпожа Гростет. Три минути, казва председателката. Благодаря ви, госпожо председател. Първите ми думи са за да извиня колежката Гростет, която а, трябваше да остане в а, държавата си членка, съответно Франция. Ще изчита нейното изказване. Тя благодари на докладчика и ще направи няколко коментара по е, основните досиета. Инициативата за иновативни лекарства е добра, затова подкрепяме НП и тяхната инициатива. Подкрепяме това публично-частно е, партньорство с фармацевтичната европейска индустрия. Тук се включват 7 милиарда евро. Прави се предложение да се продължи инициативата за след 2014 година. Няколко коментара, които госпожа Кростет иска да направи във връзка с изменение 11 на госпожа Мадорео. Предлага се клиничните изпитвания и техния размер на успеха да бъде увеличен. Искаме това изменение да се оттегли. По изменение 12 се предлага от докладчика да се отдели необходимото внимание на някои пренебрегнати болести. Не трябва да се поставя акцента върху една или друга патология. По изменение 21 докладчикът изисква широко участие, а ние бихме искали критерия за отличните резултати да бъде приоритетен. По изменение 32 пред конкурентните дейности, които изисква докладчика, ние бихме искали да се посочи, че резултата трябва да бъде новаторски. По 31 и 50 изменение докладчика предлага Европейската комисия да отчете препоръките на научната група за здравеопазването в, по смисъла на Хоризонт 2020. Тази група обаче все още не е създадена. Затова се питаме дали не осложняваме а, текста с тази препратка. Какво е мнението на Европейската комисия? Би било интересно да я чуем. По бюджета доста разногласи имаме в това отношение. Считаме, че изпращаме лош сигнал по този начин. Ако го правим за да компенсираме а, липсата в бюджета по ими едно, иновативните лекарства едно, защо пък не, но трябва да внимаваме бюджета да бъде реалистичен, трябва да засилим контрола и одита. От мое лично име аз бях докладчик при а, средносрочния преглед на рамковата програма и изискахме спирането на всички допълнителни структури. Днес към ден днешен сме разгледали 6 съвместни предприятия и 4 съвместни действия, като ви а, уверявам, че нещата са доста мътни и неясни. Съвместни предприятия, които са световен пример за публично-частно партньорство, са един много добър резултат, един много добър пример и ми се струва, че не им отделяме достатъчно внимание. Нека да попитаме членовете на парламента какво правят тези съвместни предприятия. Уверявам ви, че 80% от членовете на парламента няма да знаят. Същото се отнася и за гражданите. Така че нека да внимаваме. Стига сме създавали нови структури. Обръщам се към Европейската комисия. Европейската комисия е избрала като правно основание регламента на съвета, което означава, че парламента само дава своето становище. Съжалявам, че това не се урежда по обикновената законодателна процедура. Доста средства отделихме, доста политически компромиси направихме и когато обсъждаме въпроса с предприятията, ние не участваме. Защо? Госпожо председател, по още една точка сме непреклонни. Комисията, Европейската комисия иска да вземе възможността на парламента да, даде, да освободи от отговорност тези съвместни предприятия. Пол беше докладчик от парламентарната комисия за бюджета. Той изрази своите резерви по отношение на финансовото управление на тези съвместни предприятия. И сега изведнъж Европейската комисия оттегля нашите правомощия, правомощията на Европейски парламент, който упражнява контрол върху изпълнителната власт. Та, искам Европейската комисия тържествено тук да обещае, че а, ще ни даде тази възможност. Искаме ние да можем да освобождаваме от отговорност съвместните предприятия. Искам това от представителя на Европейската комисия тук. Защо ни отнемате това правомощие? Имате ли право да го правите? Благодаря, колега Оди. Е, мисля, че говорихте и от свое име, а не само от, от името на колегата. Колегата е, е, Деспария. Благодаря, госпожо председател предприятията, предприятията, които попадат в рамките на тази е, рамкова програма с цел развитие на технологична инициатива и инициативи в рамките на публично-частните партньорства са много важна тема и точно това е новото е, Въпросът за развитието на промишлеността и е изключително важния въпрос да се гарантира едно високо ниво предполага да гарантираме, и това се казва ясно и в доклада, че става дума за материали и суровини, които могат да бъдат повторно използвани макар че не винаги те, да речем, са гориви, горими. В доклада също така се подчертава, че в тази посока се осъществява сериозно, има сериозно раздвижване. И мисля, че трябва да споменем нещо много важно за всички настоящи и бъдещи съвместни предприятия. Имам предвид наистина бъдещи предприятия и това се предвижда в рамките на Хоризонт 2020. И тук бе важно това, което каза господин Руми. Важно е обединяване не само в рамките на регламента на съвета, но и измененията, които се предлагат тук предполагат взаимодействие с структурните фондове, с Хоризонт 2020, да се видят възможностите за регионалното развитие, фонда за подпомагане на, евро... на регионалното развитие. В този смисъл са и предложенията на Европейската социалистическа партия. Разбира се, и парламента трябва да си каже думата, за това смятаме, че тук ни се предлага един сериозен шанс и Европейския парламент е призван да каже думата си, защото в трудни времена наистина трябва да влезем. Благодаря, казва председателката, колегата Джонсън има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Аз съм докладчик в Сянка е, за биологичните, биотехнологичните производства и чисто небе две. Споделям казаното от докладчиците по въпроса. Съгласен съм и с останалите изказвания, които чухме днес. Важно е да се придържаме към рамковата програма, както е предвидено в Хоризонт 2020. Искам обаче да подчертая някои моменти чухме казаното от господин Елер, господин е, Рой, Споделям вашето мнение. Възможностите споменати от някой от вас да има синергетичен ефект, да се постигне едно добро, един добър резултат с мултипликационен ефект е наистина добра идея защото Хоризонт 2020 предполага координация с други европейски програми, с структурните фондове и тук трябва да се помисли помисли за възможности за съфинансиране от държавите членки и по частни инвестиции. От друга страна обаче трябва да се възползваме от възможността да внесем елемент на прозрачност, така че максимално да се възползваме от поетите, от ангажиментите си. И още нещо. Водихме тази дискусия във връзка с малките и средни предприятия в рамките на Хоризонт 2020. Това също не бива да се забравя и тук. Тоест, твърде много обновления може да, да значи обратен ефект и още нещо, като гледаме пред какви предизвикателства е изправена Европа, пък и светът, трябва ясно да осъзнаем и новите шансове, които ни предлагат новите енергии. Те са част от е, устойчивото развитие. Чуваме от колегата Нистел Рой предложения, например, за актив, по-активно използване на отпадни продукти от горското стопанство, за да се постигне промяна, да се използват бъдещи възможности. Така че аз се отнасям положително към измененията. Ще изляза по-нататък и с конкретни предложения. Председателката, благодаря колегата Тусоновски. Благодаря, госпожо председател. Като допълнение, позволете да не повтарям вече казани неща, но да се възползваме от опита по седмата а, рамкова програма за Хоризонт 2020. Важно е да направим това, за да гарантираме успеха на програмата без много бюрокрация. Като докладчик в сянка е, искам, аз съм убеден по отношение на водорода, че натрупаният до сега опит е изключително ценен и в седмата рамкова програма, където имаше сериозно административно натоварване и това накара редица предприятия да се въздържат от участие в програмата, за да не се товарят с допълнителна бюрокрация. От друга страна, разбира се, необходим е контрол върху програмата и както казаха колегите, важно е да имаме средносрочен преглед, за да се проследи резултата от програмата. Публично-частните партньорства също могат много да помогнат. Могат е, да допринесат за провеждане на интересни изследователски дейности. Обещавам, като докладчик Сянка да помогна в, според силите си, така че уроците и полуките от седмата рамкова програма да влязат и в водород 2. Ние сме извлекли полуките си и аз ще положа всички усилия да помогна. Всички искаме да сме сигурни, че за Хоризонт 2020 за бъдеще ще отстраним ненужните пречки, така че да подпомогнем изследователската и развойна дейност. Аз ще направя всичко по силите си и съм убеден, че Хоризонт 2020 е отрешаващо значение за развитие на изследователската дейност в държавите членки. Благодаря. Благодаря. Давам думата на колегата Пресин. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик в Сянка по същите доклади, бих искал да кажа накратко следното трябва да продължим това, което започнахме в рамковата програма номер 7. Това е много полезна и прогресивна технология. Просто говорим за повишаване на ефективността в енергопроизводството и производството на електроенергия по-конкретно. И това ни отвежда към нещо още по-важно за интелигентните мрежи използването на вода, е, използването на водород като енергоисточник може да ни помогне за решаване на въпроса за съхранението на енергията, но това все още е въпрос на бъдещето. Искам обаче да се спра на един е, от многото аспекти, които са важни тук сферата на водорода и горивата в тази, на тази база е, е все още не особено интересна. Нямаме сериозни участници от бизнеса тук. Погледнете е, чисто небе. Имаме сериозни партньори с солидни възможности за инвестиции, но горивните клетки и водород 2 е, те първа се развиват и проблемът според мен ще бъде в съфинансирането от страна на бизнеса. Съгласен съм с колегите и съм готов да под помогна за преодоляване на някои от отрицателните черти на рамкова програма 7. Мисля, че това черта е добри перспективи пред нас. Благодаря. Се колега Проди, прега. Благодаря, дам думата на колегата Проди. Благодаря, госпожо председател. И аз исках да благодаря на докладчиците и докладчиците в сянка, които се изказаха до този момент. Ще се съсредоточа върху съвместното предприятие Чисто небе 2. Аз съм докладчик от името на социалистите и демократите. В сравнение с другите съвместни предприятия, тук говорим за една програма, която вече се прилага на практика от промишлеността. би било необходимо в този смисъл. да не променяме сроковете и да ги приспособяваме към срока на а, действие на Хоризонт 2020, защото а, отделните съвместни предприятия имат а, собствени щети и този по-дълъг период на действие от 2024 година е необходим за безпрепятственото осъществяване на планираните дейности. Смятам, че трябва да се направи преглед и на тялостната верига на доставки. По този начин ще успеем да включим малки и средни предприятия в осъществяването на дейностите. Те макар и малки, разполагат с важни технологични познания. Това трябва според нас да е важна цел. Поставяме си за цел и да стимулираме промишлеността. Така че трябва да дадем по-нататъчни възможности за участието на предприятия в реализирането на дейностите на съвместните предприятия. Важно е също така да дадем своя принос за включването на предприятия от частния сектор в рамките на съвместните предприятия. Те трябва да отговарят на характеристиката да имат структури, които са подходящи за пазарно, пазарна реализация. Това би било част от засилването и от преразглеждането на варигата от доставчици. Така че в този смисъл виждам нужда да се създадат допълнителни стимули за развитието и за постигането на растеж в европейската економика. Това въжи за създаването на структури, които да станат част от промишлеността. Така че моите предложения ще отиват в тази посока. Председателят благодаря. Сега давам думата на колегата Карвайо. Е, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчиците за проекто докладите и за сътрудничеството с останалите колеги. Благодаря и на комисията за поредицата от предложения. Бих искал да направя няколко общи коментара по всички съвместни предприятия. По мое мнение, тук боравим с една от най-важните теми за бъдещето на Европа и за възстановяването. Бъдещето на европейската индустрия е е свързано с инвестициите в научна и развойна дейност. Тези инвестиции са от ключово значение за бъдещото развитие на европейската економика. Ако погледнем скорошния индекс за научната и развойна дейност, ще видите, че сме възстановили нивото на инвестиции в Европа, а те бяха значително спаднали от 2008 година нататък. За първи път от 2004 година Европа играе водеща роля в инвестициите в научна и развойна дейност в световен план. Това е според най-големия инвеститор Volkswagen. Социалното благоденствие също зависи от нашата водеща роля в различните сектори. Все още играем водеща роля в автомобилстроенето, в а, а, космическите изследвания, но в други отрасли изоставаме. Малките и средни предприятия са много важни и всички оператори по веригата се насочват към научна и развойна дейност за малките и средни предприятия. Всичко това е много важно за европейското бъдеще. Затова бих искала да обърна внимание на колегите на това, че тук боравим с изключително важна за Европа тема. Имахме намалено участие на индустрията в рамковата програма, сега имаме засилено участие. Нуждаем се от достатъчно финансови средства и от балансиран бюджет между съвместните предприятия и останалите инициативи. Основната ми препоръка е следната трябва колкото се може повече да упростим правилата и да запазим равновесието между правилата, които фигурираха до сега за индустрията и да не въвеждаме големи промени за тези предприятия, които не са отбелязали голяма разлика през последните години. Трябва да имаме и баланс с оглед на хоризонт 2020. Нуждаем се от по-голяма прозрачност за тези, които сега навлизат в инициативата, за да може по този начин да привлечем повече участници. Синергиите с структурните фондове също са много важни, както в контекста на Хоризонт 2020, така и тук, защото говорим с, тук боравим с големи индустриални проекти. Това са моите общи коментари по различните съвместни предприятия. Благодаря. Е, ла колега Карвайо, ла колега Вики Форд, прего. Благодаря, дам думата на колегата Вики Форд. Thank you very much indeed and apologies. Благодаря ви. Извинявам се, но участвам паралелно в две срещи в момента. Има и тристранна среща, на която също участвам. А, наистина всички работим усилено в края на мандата, както ние така и в комисията. И тази тема действително е много важна за бъдещето на Европа и за научната и развойна дейност. Затова съм изключително доволна, че мога да бъда докладчик по а, важни за Европа теми. По графика. Искам да съм сигурна, че тези, които очакват в обикновената законодателна процедура, няма да бъдат забавени от забавянето по тези досиета. Нека да направим така, защото да успеем да предадем целият пакет на време и да не забавяме целият процес, ако е възможно. Във връзка с съкръщенията в бюджета и разпределянето а, му по равномерно сред всички публично-частни партньорства. Мисля, че това не е толкова а, разумно. Разумно, извинете, защото малките и средни предприятия, както индустрията, работят заедно по отделните проекти. Затова не съм убедена, че просто трябва да съкратим средствата а, по единен начин и да постъпим по начина, по който ни предлагаше комисията в първоначалното си предложение по Хоризонт 2020. Струва ми се, че тук в този сектор имаме изключителна полза от това финансиране и добро сътрудничество. По съвместно предприятие Чисто небе 2, начина по който се извършват одитите и оценката а, са нещо, на което ще се спра. Това е технически, но много важен момент. Много е важно а, кой точно извършва одита, това се отразява и на предприятията, които участват и да не забравяме и принципа за поверителност на информацията. По иновативните лекарства. Струва ми се, че трябва да има допълняемост между различните програми. Знаем какво се случва в третите държави, в някои области. Целта ни е да предоставим лекарства за определени заболявания. Това може да въжи за определени трети държави, но в други трети държави това може да не е необходимо. Затова трябва да се съсредоточим върху конкретните трети държави, с които а, си сътрудничим, с които имаме опит. Тоест, нека да имаме и това предвид. Някои казаха, че средствата не трябва да отидат при изпитванията 2 и 3, но ако се замислите, ще видите, че втория и третия етап също са привлекателни от търговска цел. Трябва да има различна нивелация – между а, различните заболявания, включително и Алцхаймер. Нека да не гледаме само през търговската призма и а, гледната точка на пазара. Как участва научния панел? Той трябва да гарантира, че се прави каквото е необходимо този панел не трябва да бъде просто една бюрократична структура. Дали можем да си позволим тези финансови средства, това излезе и в рамките на моето досие. Не трябва да създаваме нова бюрократична пречка. Нека да можем да използваме само това, което можем наистина да си позволим, защото в противен случай ще затрудним и участващите. Благодаря. Давам думата на колегата Канчан. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците. Действително, трябва да отделим съответното внимание на публично-частните партньорства, които бяха създадени във връзка с съвместните предприятия и те са много важни. Искам да се спра на съвместното предприятие Чисто небе 2. Имам три забележки. По изменение 13 докладчикът предлага да се съкрати бюджета Мисля, че това съкръщение може да намали и да постави под въпрос ползите от това съвместно предприятие. По въпроса за управлението на програмата. Първо, мисля, че комисията трябва да вземе предвид сегашните взаимоотношение и балансираното управление, което до сега съществува в рамките на съвместното предприятие, трябва да бъде запазено. Ако то се промени с навършение решение на, на комисията, мисля, че ще бъде изтласкан частният сектор и ще се наруши този баланс. По въпроса за последващите дейности, те са взаимосвързани но могат да бъдат финансирани само с участието на частния сектор или с субсидии от държавите членки. Въпросът ми е дали решенията са политически или са правно обвързващи. Мисля, че и това трябва да бъде отчетено. Ще се спра на нещо, което моите колеги повториха няколко пъти, именно лостовият ефект, също така с привличане на инвестиции от другаде. Госпожа Матешка Кови. Е, да е наше. Благодаря, госпожо председател. Действително, важните въпроси в Европа ще бъде как да запазим конкурентоспособността си и какво да направим за това. Първо спомена се създаването на публично-части партньорства и съвместните предприятия, които представляват такъв ефект на лоста, ни трябва да разширим тези дейности, да разпространим информация и да достигнем по този начин до възможно най-много частни лица и стопански субекти. Второ, трябва да бъдем ясни в подбора си на формулировки, защото когато споменем съвместно предприятие ЕЦСЕЛ, е дори част от евродепутатите не могат да разберат това съкръщение и не става ясно кое точно съвместно предприятие се има предвид. По-новите сред нас, например, не знаят това можем да си представим какво означава това за разбирането на всички онези граждани, които не са част от парламента. Така че обръщам ви внимание на това, че информацията, която разпространяваме, трябва да бъде разбираема и трябва да бъде прегледна. Важно е също така всички платформи да позволяват достъпа на новосъздадени фирми, дружества, на малки и средни предприятия, създадени в тези времена на криза, защото кризата всъщност стимулира развиването на много иновативни идеи. И ние трябва да докажем, че сме достатъчно отворени да дадем възможност на тези млади предприемачи да се включат към програмата. Благодаря, казва председателят Корея Кампуш. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Панайотов за чудесната му работа. Аз съм докладчик в Сянка за местното предприятие Горивни клетки и водород 2. Искам да обърна на внимание на а, значението на по-голямата прозрачност в дейността. Не смятам, че има проблем с поверителната информация, а, защото тук става въпрос по-скоро за прозрачност на подхода а, и тя трябва да е да дадена. По отношение на междинната оценка, смятам, че това е важен принос на Европейския парламент. Абсолютно съм съгласен тук с господин докладчика. По отношение на вноските, свързани с натура, не мисля, че а, те са проблематични. А, интересувам се от въпроса какви а, материали се а, използват, които се рециклират и каква е частта на новите материали, които се влагат. Защото смятам, че а, това е важно. Важно е партньорствата, създадени от този момент, да бъдат стабилни, за да се постигне добро сътрудничество между научните среди и промишлеността и предприемачите. Трябва да се използва не само възможностите за привличане на допълнително финансиране, а също така и възможността да се разработват нови технологии съвместно. Каза се достатъчно за значението на новата технология на горивните клетки и водорода. Европа напредва, но има конкуренция от Япония и от Китай, които също така се развиват доста бързо. И в този смисъл приветстваме всички по-нататъчни мерки. Докладът е ориентиран в правилната посока и се, и се а, присъединявам към а, мнението на колегата Панайотов. Председателката благодаря на колегата Корея Кампуш. Сега давам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Мерси, мадам президент. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да приветствам всички участници в този дебат за това, че оказаха подкрепа на целия пакет. Кристиан беше прав, именно по този ъгъл трябваше да разгледаме пакета. Приветствам също така факта, че поставихте акцента върху някои ключови принципи, баланса, по-отворен достъп и по-лесен достъп към нови участници. Наистина, към момента имахме доста отрицателни резултати в това отношение. Приветстваме и вашата подкрепа за упростяването на процеса, както и допълнителната яснота, която внесоха докладчиците. Първо няколко по-общи коментара ще направя, след което ще навляза в по-голяма дълбочина. В комисията Работихме много за изготвянето на второто поколение водородни технологии. Искахме да хармонизираме колкото се може по-добре отделните модели на съвместни предприятия, извинете. Е, не искахме да се получава припокриване между основния текст и е, регламента за рамковата програма, делегираните актове и правилата за участие. Защото това по един или друг начин подкопава правната сигурност, която бяхме постигнали. Нека кажа нещо по член 2 и 9. Извинявам се, Въпрос е малко технически, но не мога да го пренебрегна. Научихме си урока от първото поколение съвместни предприятия, бяхме прекалено бюрократични, не бяхме отворени към публично-частните партньорства. Това бяха отзивите и на индустрията. В контекста на новите финансови регламенти се въведоха нови разпоредби и по-специално член 209, който обслужваш именно тази цел. 50% по-малко разпоредби, повече гъвкавост във връзка с персонала, по-ма... извинете, повече гъвкавост за персонала, повече гъвкавост за бюджета и е, ни се струва, че по този начин постигнахме един по-добър модел. Това е, е на базата на тази правна разпоредба. Каква е цената на всичко това? Свързано е с член 60 от финансовия регламент. Процедурата по освобождаване от отговорност трябва да се извърши под ръководството на комисията, Европейската комисия. Разбираме вашите опасения, чухме ги от някои от колегите тук, както и от колегите по бюджетен контрол, но бихме искали да ви успокоим. Проведохме дискусия с директорите на съвместните предприятия и получихме писмено потвърждение от тяхна страна, че те изцяло подкрепят използването на член 209. Ако трябва да се върнем към член 208, което би било изключително тежка бюрократична процедура, тъй като тя се отнася до регулаторните агенции, а не до публично-частните партньорства, ако прибегнем отново към член 208, това ще доведе до а, прекалена тежест за всички, ще забави законодателния процес, което от своя страна е свързано с риск да не е, приключи всичко с мандата на този парламент. Нещо, което се опитваме да избегнем. Не искаме административни пречки. Виждам, че някои от внесените изменения имат за цел създаване на допълнителни консултативни структури, което може би трябва да избегнем. Трябва да избегнем също дублирането на вече съществуващи задължения за докладване. Нека съвместните предприятия останат малки структури с ограничен брой персонал – като ние ще направим всичко възможно да ги подпомогнем относно задълженията за докладване. По бюджета и финансовите средства. Новаторството е нов аспект в Хоризонт 2020, но се нуждаем от новаторство, за да може предприятията отново да участват в програмата. Това е резултат от пазара. Искахме да включим прословотия ефект на лоста – за да може частния сектор да инвестира повече в научна и развойна дейност. Искахме да въведем и допълнителни дейности, които да бъдат част от партньорството, допълнителни действия, които се извършват извън работната предприятие. Това ще даде възможност резултатите да бъдат видими на пазара по бюджета и финансовите средства. Присъствах на дискусиите на Корепер миналата седмица. Доста насърчителни бяха дискусиите, защото предложението на комисията получи подкрепа. По-специално да не се пипа бюджета или да има някакви минимални корекции за две съвместни предприятия. Инициатива за иновативни лекарства, например, минус 5%. Не искахме да има големи съкръщения защото инвестицията е доста важна. И на следващо място, връзката с структурните фондове, господин Кабайо се и други се спряха на този момент. Да, действително, много е важен този момент. В финансовия регламент имаме такава разпоредба, която позволява двата инструмента да работят заедно. Времените разходи, господин Рубик зададе въпрос. 5 2% е средния размер, който се предвижда. Сега малко по-конкретно специфичните инициативи. Ние също сме обезпокоени от а, намаляването на бюджета за инициативата за иновативни лекарства. Опитваме се да а, се насочим и към някои по-различни отрасли и а, разглеждаме специални лекарства. Приветстваме връзката с а, инициативата за, за иновативни лекарства 2 и 1. Не бихме искали да има различни консултативни съвети, затова искаме и ясно определение на консултативен съвет. Препоръчваме да се използват делегирани актове. като не искаме да се въвежда сложна процедура по комитология, която да даде големи представителни групи на държавите членки. По чисто небе, да успокоя Кристиан Елър, продължителността на това съвместно предприятие в съответствие с Хоризонт 2020. Има проблем с бюджета за транспорта, но това е малко по-настрани от основния проблем. И накрая, минимални дерогации ще бъдат въвеждани, за да може да се запази ролята на малки и средни предприятия. Бихме искали да има малко по-висок бюджет за обслужване на административните цели, нещо, което упомена господин Рубик. Благодаря ви отново. Ние оставаме на ваше разположение за по-технически въпроси. Грация. Прима ди дала парола и релатори. Благодаря. Преди да дам думата на докладчиците за последно изказване, господин Оге, искам само да привлека вниманието на Европейската комисия върху въпроса за освобождаване от отговорност и бюрокрацията. Не става дума само за всъщност освобождаването от отговорност е за, отнема половин ден от времето на изпълнителния директор, който говори с докладчика, говори с парламента и така нататък. Това, което прави нещата бюрократични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 е публичната отчетност, която се изисква. Това е огромна бюрокрация за малки, за предприятията, е, защото освобождаването от отговорност продължава да се прилага. Да, е, финансовия регламент не е, изискването не са много ясни, но без е, парламента, без сметната палата, мисля, че така или че това е един, една непорядка политическа. Трябва да се помисли по този въпрос, за да се разреши въпроса. Добре, казва председателката. Давам пет минути за да чуем госпожа Риера Мадорел. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите и на представителя на Европейската комисия за всичко казано до тук. Общите коментари е, и слушах си интерес, но също така благодаря и за конкретните предложения по доклада за инициативата за иновативни лекарства 2, по която съм докладчик. Чуха се различни мнения по този доклад е, внимателно проследих и от си отбелязах всичко казано. в повечето случаи вероятно ще се съглася. По други предложения може би ще трябва да си поговорим по-подробно. Два важни въпроса. Първо, бюджетните съкръщения, надявам се да не се стигне до тях. Това, разбира се, е свързано с бюджетни съкръщения, предвиждани от съвета. Говорихме с различните докладчици, говорихме за върховите постижения, за рентабилността. Ще мислим за по-голяма ефективност. Надявам се да не се наложи да се правят съкръщения, но във всеки случай сме взели мерки. Господин Оди зададе още един друг, е друг един въпрос. Сигурно и ние бихме се радвали повече да работим на базата на член 185 или на член 187, където се предвижда консултация с парламента. Всеки, разбира се, прилага собствените си правила и разпоредби и поема собствената си отговорност. Засъмнено, несъмнено, за нас е също по-добре да не се отдалечаваме от отклонения, от е, разпоредбите е, за участие. Но е, това е положението. Сега парламента повече има думата, отколкото когато говорихме за съвместните предприятия от първо поколение. Сега, сега се нуждаем от делегирани актове за всяко отклонение, т.е. парламента има в по-голяма степен думата, отколкото за съвместните предприятия първо поколение. Това е нашия първи дебат по докладите но мога да кажа, че съвместните предприятия са обект на обширни дискусии в различни заседания, посветени на Хоризонт 2020 както вече стана дума, говорили сме и за съвместните предприятия от първо поколение и ние ще положим усилия да отразим наказаното, така че да постигнем съответствие с регламента и рамковата програма. Както казах, взех си забележка за всичко казано. Ще продължим разговорите с съвета и комисията, за да постигнем общо удовлетворителни компромиси. До тук лично аз съм много доволен и не виждам проблеми. Благодаря председателката, благодаря. Давам думата на колегата Нистелрой. Благодаря, госпожо председател Сигурно има смисъл да поговорим и за предприятията от първо поколение, защото има допирни точки, които ще ни позволят да постигнем по-голяма ефективност, но разбира се, тук говорим за различни въпроси, по които парламента е отговорен, финансова отговорност, освобождаване от отговорност и така нататък. Но се радвам, че колегите споменаха широко участието на бизнеса. В науката е, Европа има високи постижения, но през последните години все пак установяваме липса на връзка между научни изследвания и бизнес. Говорим за по-добра конкурентоспособност, говори се за изчисления в евро на научните постижения, но ето пред нас са тези диаманти. Тук става дума за проекти, които трябва да бъдат претворени на практика за по-активно участие на економиката, защото ние искаме да имаме добър износ. В... Не изнасяш ли в един момент няма хляб за теб? Затова трябва да привлечем по-активно бизнеса. Е, радвам се да чуя интересни предложения, включително и на еврокомисарят Таяни. Е, през месец март държавните ръководители също разводиха дискусия е, за конкурентната способност. Това несъмнено е свързано и с възможност на по-добра комуникация, но трябва да използваме тези истински бисери, с които разполагаме. Колегите говореха и за привличането на средства. Аз вече съм говорил по този въпрос в Комитета на регионите. Там категорично не желаем разводняване на нещата, чрез териториално разпределение на проектите. Биотехнологичните производства обаче предлагат наистина много възможности за повечето региони в Европейския съюз, включително и в новите държави членки. В ново, новите държави членки биотехнологичните производства намират по-широко приложение и това дава добри възможности за развитието на селските райони. Не става дума само за богати, водещи региони. Важно е тези знания да достигнат до всеки и подкрепата ни е насъщно необходима. Впрочем, Мога да повторя и в дебата това, което бе казано в основни линии. Председателката, благодаря. Колегата Елер има думата в крайна сметка това, което ще за което говорим, има политически и практически аспекти. От политическа страна бихме искали комисията и съвета да разглеждат този въпрос като пакет. Това изисква те да проявят известна гъвкавост. Но преимуществата са чисто практически, защото ние сме на етап консултации, говорим за делегирани актове, за определени структури и наистина е трудно до края на април да приемем целият пакет. Така че ще ще потърсим по-интегрален подход. А сторим ли го, можем да стигнем до бързо решение как ще изглежда структурата, как ще дикту, говорим за привличането на средства, за прословутия леверидж. Това е въпрос на управление. Ако поддържаме тази структура, можем да проведем структурирана дискусия между докладчите, но също със съвета и комисията. По въпроса за освобождаването от отговорност, този въпрос е решен в финансовите регламенти. Е, парламента няма водещата дума, но аз мисля, че ще е добре, ако въведем индивидуалното освобождаване от отговорност е, на базата на съответните е, правила, които въжат. Но можем да разделим нещата, можем да предоставим по да приемем по-лесни правила, без това да доведе до неблагоприятни промени. Това е първото, което исках да кажа. Второ, за бюджета. За нас това не е индивидуално отношение на докладчиците към ограниченията. Ако не съвета, комисията трябва да го стори, но това трябва да стане пропорционално. А за чисто небе искам да кажа, че бюджето за транспорт е много ограничен, защото е, е, финансираме чисто небе, прехвърляне към ЖП транспорт Цезар и говорим за е, технологични нива 5 и 6, т.е. близо до пазара, е, докато на ниво 2 и 3 те първа се търси инвести... инвестиране. Тук говорим за пропорционалност на бюджета, но въпроса е и чисто стратегически. Така че ще включим ли всичко, така да се каже, в едната кошница или не. Нуждаем се от задълбочена дискусия с съвета и комисията, за да не стане едно неблагоприятно разделяне на средствата. Бюджетът е сложен и трябва да видим е, как ще се развият нещата по отношение на публично-частните партньорства. Няма да не съкръщаваме бюджета, но да потърсим по-пропорционално разпределение. Това може да ни отведе до един резултат, приемане на целия пакет до април. Няма толкова големи раз, различия между институциите в, в техните позиции. Аз мисля, че комисията е, в крайна сметка свърши добра работа, защото се извлякоха полуките от средносрочния доклад като се, нека не се оплакваме непрекъснато, е, това е добро предложение, да проведем е, обща, е, да имахме обща среща на докладчиците и докладчиците в Сянка и аз направих един доклад, можете да го прочетете в хоризонтална база, би всички докладчици в сянка, които отговарят за различни съвместни предприятия, консултации или не консултации, нещата могат да се подредят. Можем да постигнем принципно съгласие. Ако съветът и комисията се съгласят, през януари можем да проведем дискусия, януари-февруари, като я включим в и в темата делегирани актове и да приключим до края на март. Това е, което аз бих предложил. Благодаря много. Председателката, благодаря. Господин Рубих. Много благодаря. Всъщност всичко вече е казано. Искам да благодаря на комисията за доброто сътрудничество. Смятам, че ще постигнем добра структура, подходяща за всички отрасли, всички съвместни дейности, за които говорим, за да постигнем повече заетост и повече растеж за бъдеще. Благодаря. Дам думата на колегата Панайотов. Благодаря, госпожо президент. Искам да благодаря изключително на много на докладчиците в Сянка, Тошновски, Брежина и Декампуш за отличните коментари, препоръки и за подкрепата на този изключително важен проект в този важен и труден момент. Искам да благодаря също така и на Виторио Проди, защото той изключително много ми помогна, когато правихме един голям ивент в Европа. Водорода, историята на една промяна с привличане на най-големите учени и индустриалци в тази област. Искам да благодаря на Европейската комисия за дълбокия анализ, препоръките и за това, че ние вървим в една посока в бъдеще, което ще доведе неминуемо до успехи за всички нас. Препоръката, която беше дадена от господин Брежина за това, че няма още големи фирми, аз се приемам и смятам, че нашият недостатък, който трябва да преодолеем, е липсата на информация сред индустриалците, сред хората, които искат да работят в тази област. Липса на информация за нашите успехи, за нашите достижения и това ние ще го по някакъв начин преодолеем в бъдеще. Искам да ви уверя, че ще работим заедно, защото водородните технологии са нашето зелено бъдеще. Това е истинското зелено и устойчиво гориво на бъдещето. Не изцяло, но ще бъде една значителна част, която ще замести класическите фусилни горива. Благодаря ви. Eh, Благодаря. Сега давам думата на представители на комисията. Оди. Prego. Grazie mille, Madame la Présidente. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем а, накратко по освобождането от отговорност, защото ми се иска да намерим решение. Потвърждавам ви, че имаме писмено потвърждение от всички директори от индустрията, че можем да използваме член 209. Разпространихме този писмен документ. Освобождаването от отговорност ще се извършва от комисията и ще включва и съвместните предприятия, т.е. ще има известна видимост. За съжаление обаче, финансовите регламенти ни забраняват да имаме подобна освобож... подобно освобождаване от отговорност, ако използваме член 209 ще трябва да се предвиди дерогация от финансовите регламенти, нещо, което комисията не може да предложи, както може би може да се досетите. Но се опитваме да намерим решение на този проблем. Благодаря. Grazie, bene, abbiamo finito i lavori di questa mattinata. Много благодаря. С това приключихме работата си за днешния преди обяд. Сроковете за внасяне на изменения е 4 декември, 12 часа на обяд. Днешния следобед в 3 часа ще продължим работата си в комисията и а, дискусията за останалите съместни предприятия, като Сезар, например, ще продължи след 16 часа.